I think we can start. Колеги, може би да започнем. Уважаеми дами и господа, уважаеми колеги, съвсем изненадващо почти не ни стига залата, толкова места ни липсват, но така или иначе решението е мъдро, това е последното ни заседание за, за тази година. Най-напред дневният ред. Мисля, че може да го приемем, ако нямате нищо против. Аз обаче имам една забележка. Е, ще трябва да чуем нещо за тристранните срещи. Господин Банден Камп е тук, но господин Сасоли не е тук. За това няма да говорим за управлението, а само твоята част. За нея ще чуем нещо. А пък за техническите спецификации ще говорим с господин Пелец. Той ще ни осведоми. Протоколите от 3 и 7 декември. Те могат да бъдат прияти, ако няма възражение. Преминаваме към презентацията на Комисията за стандартите за проверка и преглед на кораби и давам думата на представителя на Комисията, главна дирекция транспорт. Господин Карамицус, имате думата. Thank you very much, Mr. Благодаря, господин председател. Добре дошли на всички. Аз ще бъда съвсем кратък. Докладът се позовава на член 10. Господин Деграндес беше така да се каже създателят на тази тема. Той много се занимаваше с нея. Искам обаче най-напред да, обява, да обясня концепцията за тези проверки и за класификационните организации. Всъщност има 50 такива сертификати. Ние използваме обаче само 11 от тях, които са признати в Европейския съюз. И така, една държава на флага може да авторизира една такава организация да действа от, нейно, от негово име, да прави проверка и преглед на кораби. И аз тук искам да подчертая концепцията за проверките, която всъщност е наложена от международните разпоредби. И така държавите членки могат да авторизират класификационни организации, които са признати в Европейския съюз. От друга страна, тези организации имат технически стандарти и правила и те са частни, от, ча, от частно естество. Тези стандарти трябва да валидират, имат за целта да валидират и да сертифицират строежа на целия кораб, дали той съответства на нормите. Значи, от една страна има правила, които са заложени в международните конвенции, има правила, които са, произхождат от документите на самите организации. Издава се след проверката свидетелство за клас. Това свидетелство дава възможност на корабособственика да застрахова своя е, кораб, което означава, че корабът може да пътува. Затова свидетелството за клас е много важно. Важно е да се разбере, че този процес на сертификация взема предвид всички материали, съоръжения и резервни части на кораба. Всеки сертификат и всички сертификати по принцип трябва да бъдат одобрени от класификационните организации. И така, трябва да има взаимно признаване на тези сертификати, защото всяка организация използва своите, свои собствени сертификати. И така, ако аз съм собственик на кораб, аз в такъв случай няма нужда да искам всеки път един отделен сертификат в зависимост от моите цели и в зависимост от класификационната организация. Идеята на доклада е да се намалят разходите за корабособствениците. Мисля, че е важно да се подчертае това, защото имахме дълги преговори с индустрията и с всички заинтересовани страни и се оказва, че бизнесът също е заинтересован от упростяване. Всеки път, когато строе, строежа или пък съоръженията на, на един кораб трябва да бъдат сертифицирани, трябва да се изисква съответен сертификат и често тези сертификати се издават от една и съща лаборатория за различни цели. Всеки път е, трябва да се плаща обаче, се, да се заплаща за всяко свидетелство. И така, целта е да се хармонизира хармонизират стандартите на най-високо равнище, което е важно за сигурността, безопасността и имиджа на, класификационните организации. Това звучи много ясно, но само на пръв поглед, защото класификационните организации имат своите правила и те се различават помежду си. Ясно е обаче, че в нашия регламент – ние казваме, че най-амбициозните стандарти трябва да бъдат наложени за всички организации. Имаме 11 такива, ще се реши кой стандарт е най-висок и той ще въжи за дадената тема, за даденото свидетелство. Мисля, че това е добре и за бизнеса, защото корабостроителната е, корабостроителната индустрия има около над 450 хиляди служители и 12 милиарда е оборотът на пазара. И така, идеята е да се намали е, да се намалят разходите за бизнеса и да се повиши конкурентоспособността на международно равнище. Така че бизнесът е също заинтересован и ние искаме с е, този документ да подкрепим европейската индустрия. И още нещо. Този принцип на взаимно признаване се основава на това, което ние наричаме саморегулиране и партньорска инвестиция. Класификационните организации имат, са включени в една група за взаимно признаване на, сертификат, на сертификатите, на свидетелствата. И тази група се опитва да оточни начина по който отделните класификационни организации ще работят между, помежду си, да определят отделните характеристики на организациите да определят техническите спецификации, условия и характеристики на съответните продукти. Тук става дума за типовите одобрения, които се издават. Има 44 групи, които са работили заедно и са работили именно с целта за хармонизиране на стандартите. По принцип може да се каже, че освен различните е, сертификати, има и, за които се плаща, има и други, а, е, други разходи, като административни разходи. Тези разходи също ще бъдат намалени. Достъпа до пазара, до глобалния пазар ще бъде улеснен, защото не всеки път ще трябва да се сертифицира всяка отделна част на съоръженията. И на последно място искам да подчертая, че схемата за момента е, почива на доброволни начала и всъщност тя работи за момента доста добре, но има някои отворени въпроси по отношение на участието а, на всички бизнес оператори. Специално внимание искаме да отделим на малките предприятия, защото много от тях не знаят за съществуването на тази схема. И още нещо, което може би сте забелязали, а именно международното признаване на тази схема. То не винаги е дадено. Има е, държави на флага извън Европейския съюз, които смятат, че тази схема нарушава тяхната свобода на дейност и инициатива. Но въпреки това ние смятаме, че признаването и прилагането на тази схема съответства на нашето законодателство. Има някои предизвикателства. Например, схемата се основава на принципа на саморегулиране и е, партньорство с бизнеса. Партньорството е важно с схемата, за да може да се управлява, организира и оценява ефективността на схемата. Мисля, че е, Опитът е много важен тук, практиките са важни, ще останат важни за в бъдеще, но това е нормално. Както казах и преди, това си схемата почива на саморегулация и като всички такива системи, те трябва да се следят много строго. Но по принцип сме доволни с качеството на свидетелствата за клас. И има всички основания да вярваме, че системата ще функционира още по-добре в бъдеще, защото тя ще намали разходите, а стандартите ще бъдат завишени. И така, отново искам да благодаря за вашата инициатива, защото смятам, че тя само ще подобри е, общия регламент. Благодаря. Петър Вандален, господин Ванденкамп. Трима колеги като цяло искат да се изкажат. Благодаря, господин председател. Преди да започна да работя тук в Европейския парламент, изпълнявах е, административни задължения в е, Нидерландия и знам колко е, е сложна процедурата за тези сертификати. Но въпросът е кой осъществява надзор над агенциите, които издават тези организации, които издават съответните свидетелства и тестове. Аз лично съм работил като инспектор по корабите и знам, че има разлики между различните е, организми за класифициране. И са много различни процедурите в Европа от тези, примерно, в е, Азия. Така че, може ли да ми кажете как е, една а, организация за класифициране може да получи признание от Европейския съюз? Има ли някакви заложени проверки, които да а, гарантират, че има а, известно или пълно покриване на стандартите между Европа и Азия, например. Благодаря, господин Вандеркамп. Благодаря. Господин Кърмицус, Вие споменахте колегата Луис де Гранде. Той в момента е в Мадрид. В така в дните след, последвали след изборите там, безспорно интересни времена – благодаря за вашата информация. Аз имам въпрос по отношение на член 10. Така, чувам, че се говори, че частният сектор, включително организмите за класи... класифициране, работи твърде бавно за взаимното признаване на, класиф... на съответните документи за класифициране. А тук става дума за огромни суми. Съответните организми или организации за класифициране искат огромни суми, за да издадат тези сертификати. И ако ще има взаимно признаване, трябва да има и съответствие на критериите. Не съм сигурен, че разбрах в подробности. Как точно ще се минава през отделните етапи? Какво ще бъде е, задължително? Или оставаме частния пазар, т.е. Е, компаниите за класифициране да решават тези неща? Ние лично бихме били е, благодарни е, да знаем малко повече и за времето, за графика, който предвиждате, за да се въведе това взаимно признаване. Ще има ли дерогации? колко, е, колко време изобщо ще продължава този процес? Да речем, след 5 години ще се прекрати ли той? Благодаря. По този въпрос имаме сериозен опит и в пакета по ЖП разпоредбите, но наистина е трудна хармонизацията сега, Гезинте. Благодаря. Благодаря и на господин Карамицус. За нас е много добре да получим обща информация. Имам един въпрос казахте, че има затруднения с международното приемане. Питах се и аз като съдя по работата на звената за класифициране у нас и в САЩ, разликата е огромна, защото не само в Китай, но и в, при преговорите по ТИТИП има възможност за постигане на сериозна крачка на пазара в духа на либерализация. Бихте ли казали нещо по въпроса? Следващия Вернер Кун. Благодаря. Много интересна тема. Приветствам факта, че новия преглед на различните дружества в областта на корабостроенето се вземат, така да се каже, на, на, се поставят на внимание, защото като се има предвид какви технологии се използват, какви технологии на заваряване, задвижване, двигатели и така нататък. Всичко това е отразено. И всеки корабопритежател, който възлага при заработването на, ново, е, на нов кораб, трябва да се съобрази е, с е, изискванията на ИМО и с изискванията за безопасност в морето. Така се построят както товарни, така и пасажирски пътнически кораби. Чухме, че 43% в Европа са свързани с производство на плавателни съдове. Е, що се отнася до е, транспортните кораби, контейнери, танкери и така нататък, ние вече сме маргинализирани. Там центъра Юго-Источна Азия, Корея са големите корабостроители. И тук и по линия на Световната търговска организация водихме люти битки за държавните помощни. Китайците също строят цели линии. И въпросът е дали корабопритежателите, които поръчват кораби, там има страшно много и от цяла Европа, и от Гърция, и от Германия, е, могат ли те да бъдат сигурни, че там наистина се работи по стандартите. Тук в Европа, когато произвеждаме, да речем, перки, перки от Метле, Мекленбург, те ежеседмично доставят много интересни перки в Корея, в Китай и така нататък. Ние притежаваме необходимия ноу-хау. Е, всички класифициращи дружества в Европа ги знаят. И сега моят въпрос е, американците също не са водещи по отношение на товарното корабостроене. Те имат бойни кораби, имат големи пътнически и туристически кораби за круизове, макар че и тук европейците са водещи, но въпросът е, ние им доставяме конкретни агрегати, които са сертифицирани по най-високи норми и стандарти. А как стои въпроса в юго Азия в това отношение? Председателят благодаря, веднага се разбра гласа на корабостроителя тук госпожа Лустемке. Я не chcę mówić о технических справах. Благодаря. Сега не искам да се впускам в технически аспекти. Аз, за жалост, съм само един юрист, не, нямам инженерни познания. Но искам да поставя въпрос за един важен за мен механизъм. Съгласен съм, че на европейско равнище трябва да има ясни и категорични изисквания и разпоредби за кръвостроенето. Но този механизъм трябва да води до това, че държавите и компетентните органи е, следят за изпълнението на нормите. А това означава, че в настоящото положение Сертифицирането се осъществява от различни органи в различни държави а практиката може да е много различна. Искам да попитам, смятате ли, че ни е необходим контролен механизъм или не? Защото може да се окаже, че има, да кажем, по-толерантни държави и в нашите води да плават кораби с по различ... одобрени по различни стандарти. Председателят, благодаря за въпросите. Сега да чуем господин Карамицус. Имаше много въпроси, нека чуем отговорите. Thank you very much and I... Благодаря. Ще се опитам да отговоря на всичко, но ми простете, ако забравя нещо. Нека да започна сега с е, разяснения за международния аспект и европейския такъв. Един а, е, кораб, който прави а, е, вояжи а, по един и същи маршрут ще трябва да има ни и същи критерии и класификации. Ние искахме обаче всички е, компании да имат едни и същи е, правилата, правила, е, възможно най-високите, особено е, това са европейските такива. Сега има е, възражения от компании, които са извън Европейския съюз – ABS, е една американска е, организация беше против, много голяма. Китайците, корейците, японците също бяха против, защото ако има това взаимно признаване, те ще загубят бизнеса си. Та, е, войната, така да се каже, беше голяма. Сега има двустранни споразумения и ние заявяваме, ето това са стандарти, това са по-високите стандарти, вече държавата по флага си избира какво да спазва. И значи има международни задължителни сертификати, има и такива от частни компании. защото може да се окаже, че дадена кораб приема международните стандарти, но класификацията му е направена по критериите на частните организации. И е това споразумение се надяваме тъй като има неевропейски институции, когато те работят с нас, да се опитаме да хармонизираме критериите. Ако има сходни типове инсталации, оборудване, двигатели и така нататък, те, тяхното сертифициране да бъде признато. Ако е, няма нужда да се плащат допълнителни е, пари, ако те са признати по е, европейските стандарти. Ако един и същи собственик пуска един кораб от европейски флаг или под друг, не европейски. Целта е да няма двойно сертифициране, за да се намалят разходите и да се спазят интересите на частните организации за класифициране. Да не се налага всеки път да се сертифицира оборудване, което вече е сертифицирано от друга лаборатория. И ако мога да отговоря на господин Ван Денкап, за сега не покриваме всички, цялото оборудване, всички 43 е, групи е, оборудване сме включили, които да бъдат хармонизирани. И тогава вече компанията държи. Във всички случаи е, ще отнеме много време този процес. Радвам се, че напоследък се вижда така знаци, че хората работят малко по-енергично и стигат до тази идея европейските или азиатски филиали на определени компании не могат да бъдат подложени на различни правила. И ние ще се опитваме да проверяваме през Европейската агенция и по други пътища да няма голямо разнобой в стандарти. 43% става дума за произведеното оборудване, а не за всичко, което се включва в изграждането на един кораб. Тези 43% от производителите на оборудване е, за кораби, те ще имат полза от тази това споразумение, защото ще имат много по-намалени административни разходи. Накрая малко ми беше трудно да разбера какво питате, но не държавите и съответните власти признават и формулират всички стандарти. Те а, признават международните стандарти на Международната организация за мореплаване. А всички останали критерии са предмет на формулировки, е, които се е, дават е, от и критерии, които се дават от частните лаборатории. Не знам дали отговорих на всичко. Maybe not, but I, try, I, I, I tried at least to, to reply most of, of the questions. Но поне се опитах. Ако има нещо, което е останало, може би в края на срещата ще мога да дам още пояснение. Благодаря, Вин Ван де Камп има въпрос. Д- два малки въпроса. Voorzitter, begrijp ik nou goed dat wij uiteindelijk... Ако разбирам правилно, не европейски организации за класифициране могат да ни държат заложници, ако не дават достатъчно бързо тези сертификати. Може ли все пак някакви срокове, може ли да ни представите като идея? Да, заповядайте. Не, не, аз не съм пророк. Не е възможно. Непрекъснато се появява ново оборудване, нови техники, нова технология. И за това се опитваме да покрием поне в началото по-простото оборудване там да наложиме най-високите стандарти. Това е много положително. Но после има изключително сложна технология, която се използва и никога няма да може да бъде предмет на общо класифициране и признаване. И, има и някои съвсем такива конкретно разработени оборудвания – сега ще видим до какъв процент ще стигнем и какви, е, какъв срок. Не мога, не мога да кажа. Ние наблюдаваме процеса, подкрепяме го, но нещата си имат нужда да поемат своя ход и ако има воля от съответните организации и малко натиск от производителите на оборудване, особено от големите, които искат да не разходват много средства, нещата ще се задвижат. Но не мога да кажа, че ще почне утре и в никакъв случай не мога да кажа кога ще приключи. Аз лично смятам, че никога няма да приключи в пълната си цялост, но ако успеем да постигнем признаване взаимно на 20-30%, това няма да е зле. Благодаря. С това изчерпваме тази точка от дневния ред и пристъпваме към следващата. Е, първо искам да помоля докладчика по този въпрос да заповяда в, е, на подиума, да заеме мястото си в президиума. Сега пристъпваме към през представянето на проучването, резултати и резултатност на финансирането на е, ЖП инфраструктурата. Представям ви господата Вернер Ротенбергер от Технологичния институт в Карлсру и господин Шаде от фирмата M5 КМБХ. Давам на двама ви думата за между 12 и 15 минути, след което ще продължим обсъждането. Това е, проучване е поръчано от Комисията за бюджетен контрол, където вече е представено, но разбира се, ние предвид спецификата на нашите задачи, също се интересувам. Господин Шаде. Благодаря, господин Крамер. За мен е удоволствие отново да съм тук е, още веднъж и много се радвам, че ще имам възможност да ви представя проучването за ефективността на финансирането на ЖП инфраструктура. Трябва да спомена и е, колегата Клаус Дол, който отговаря за извършване на част от проучването така, от немската страна. Нека да видя сега дали работи техниката. So, let's see. I'm too fast for this system, so now it works better. So... Добре, така е по-добре. Нека първо да ви кажа какви са целите на проучването, колко Идеята беше да се види колко ефективно е европейската подкрепа с финансиране за постигане на економическо и социално сближаване на страните членки и за гладко функциониране на вътрешните пазари. Също така се зададохме въпроса и за това какви са въздействията на различните проекти, свързани с ЖП инфраструктура и също въпроси за политиката, разбира се, които са важни за вас, как да се даде нов пласък на използването на ЖП транспорт и да се създаде висока добавена стойност за европейските инвестиции. Вече тук ви представяме част от е, изводите и заключенията. Let's see. <laughs> It's about the uh, uh, success factors. Както и факторите за успех, предварителните условия за това какви са е, възможностите за успешна политика за железопътен транспорт. Първото условие, ако искаме европейската ЖП мрежа да има своя успех, трябва да бъде подкрепена от страните членки, включително с технология и организация. Като целта е да се разработва конкурентно способен ЖП транспорт на дълги разстояния. в други страни, като в Америка, именно точно железници на дълги разстояния имат голям успех. За това е необходимо да има една напълно свързана ЖП мрежа, да няма тесни места и забавяне на границата. Тоест е, да се е, решат е, организационните проблеми, за да се сведат забавянето до нула. Разбира се, необходимо е да се стандартизира техниката, за да има оперативна съвместимост, да не се налага да се сменят локомотиви, да речем. Или е, и всички други системи би трябвало да са съвместими. За пътни, пътническия транспорт той трябва да е удобен, лесен за ползване, купуване на билети и така нататък и е достатъчно бърз. А за товарния транспорт той трябва да отговаря на пазарните нужди. И едно от предварителните условия е, е външните разходи да бъдат интернализиране като разбира се се спазва и едно равновесие, което да дава конкурентно предимство на пазара. Много отдавна се създава в Европа политиката за ЖП транспорт, но е, има и още много пречки, за да бъде тя успешна. Една от тях е раздробеността на е, сектора, недостатъчно бързо влизат на пазара новите технологии и има и натиск от пазара, тъй като има субсидии и протекционизъм от страна на държавите членки. В момента обаче с развитието на условията извън пазара, ЖП пазара, особено автомобилния пазар, там се е, създава сериозен натиск върху е, пазара от страна на е, автомобилния транспорт. След 15-20 години е, може би е, ЖП системата ще бъде подложена на сериозен пазарен натиск и това трябва да се има предвид. Финансирането в е, миналото и сега. Ето тук сме обобщили някои цифри. 859 милиарда са инвестициите евро от 2000 та до 2006 година за 25 страни членки в този момент, от които 112 милиарда бяха за ЖП транспорт. Над 50% от тези средства за ЖП транспорта са дошли от националния бюджет. 12% е съфинансирането от Европейския съюз, останалите са заеми и частни инвестиции. Какви са различните варианти, по които се появя, получава европейско финансиране? Има различни възможности, кохезионните фондове, е, инструмента за свързване на Европа, проектни бонове, също е, просто много възможности, което е, затруднява до известна степен и търсещите тези средства, защото системата е сложна и трябва да, те да се възползват от много консултации и съвети, за да стигнат до е, подходящо финансиране. Така че за бъдеще може би трябва да се упрости този елемент. Следващия програмен период 2007-2013 и средствата, които са отпуснати за ЖП транспорта, общата сума е 82 милиарда от кохезионните фондове, от които 23,4 милиарда отидоха за ЖП транспорт, особено за инфра... трансевропейските мрежи и транспорт. Следващия програмен период, просто за сравнение, 2014-2020, тук Става дума за 69 милиарда от е, е, механизма за свързане на Европа, плюс е, фонда за регионално развитие. Тоест, средствата са съизмерими с тези от предходните периоди. Може би ще могат да се увеличат малко накрая, но не от кохезионните фондове, но не, но не е, изключително много повече. Тринадесет милиарда а, е, са разходени по проекти, които приключиха миналата година и е, голяма част от тях е, е, по кохезионните фондове са отишли за ЖП транспорт около 12 милиарда. Два милиарда има възможност за финансиране от фонда за стратегически инвестиции – не сме сигурни колко от тях ще влязат в ЖП транспорта. Не е ясно. Но е ясно, че в минало ние говорихме предимно за изграждане на инвестиции на нови, нова инфраструктура, докато в бъдеще, в следващите години, по-скоро ще се говори за поддръжка и обновяване на мрежата. Направихме няколко конкретни проучвания. за конкретни проекти е, посредством използване на публикувана литература и документи от комисията. Из четири такива конкретни проучвания направихме за големи проекти в Европа които получават и съществени е, финансиране. Първата е мрежата Dresden Fixed. ПП-11, проект, е, приоритетен проект 11. Много положителен е, проект, създава економически ползи за целия регион това е, е линия, която свързва Малмил и Копенхаген и двете страни е, излякоха своите ползи за това, че има връзка между двата района. От една страна Дания, примерно дъчаните можеха да си купуват жилища в Швеция, но да продължат да работят в Копенхаген – Какво е важно да кажем тук, че е, бяха е, включени в проекта и, и е, съответните връзки за достъп. Още от самото начало. И е много важно, когато става дума за големи проекти, да се предвиждат именно и възможностите за достъп. Тук се включих финансиране за свързване на ЖП инфраструктурата с пътни, с пътната такава, включително се въведоха и пътни такси. Във всички случаи, в такива случаи е необходимо да има комбиниране между изграждане на инфраструктура за ЖП транспорта и пътния такъв. Следващата тия проект е така наречения ПБК, Париж, Брюксел, Кьолн, Амстердам, Лондон. Той е и... Две. Той е, се смята за стратегически. Много големи градски агломерации са свързани с бързи железници по този начин е, и също и някои междинни градове, като Лил, например. Ползите са че имаше така стран... Е, междинни области между големите а, е, градове, където не са изградени станции и затова и, и проблема беше, че е, не са изградени възможни регионални връзки за достъп до високоскоростната мрежа. Това беше. Затова останаха тези а, междинни области в сянка, така нататък. Третия проект е, е проекта в е, Юго-Западна Европа за свързване е, на Иберийския полуостров, е, Барселона, към Франция – и тук може да се каже, че инвестициите в високоскоростната железница се оказаха изключително високи и те а, засегнаха регионалните мрежи, а, които не можаха да получат средства, тъй като бяха огромни инвестициите в високоскоростната железница. Тук компютъра нещо не ме харесва и не ми отговаря както очаквам. Четвъртото случай, който проучихме, е приоритетен проект 22, коридора от Дрезден през Унгария, Румъния, България до Гърция. Нашето заключение е, че тук планирането не беше достатъчно озряло запад, е, изток от сечката от Прага е, през Будапеща и Констанца върви добре вече и планирането е добре разработено, докато южната отсечка от Будапеща до Гърция там има част от мрежата, където е необходимо да има по-добро планиране. И е, поради политическите промени сега случващи се в е, Сърбия, която сега вече е страна кандидатка, е, там е, се спастиха 300 км връзка, по-малко ще се изгражда и ще мине през Сърбия три пъти 300 км по-къс ще стане пътя и също е, въпроса с е, един мост на Дунав, където не са предвидени възможности за достъп до този мост. Тоест, е, може, трябва да се търси съчетано финансиране. Какви са заключенията ни? Доколко е ефективна и последователна политиката за ЖП транспорт? Заключението е, че економическите ползи от провеждането на тези трансгранични проекти е много съществено за Европейския съюз. Те са основен е, и важен елемент от европейската мрежа и е много важно да не се пренебрегват националните политики, да се търси връзка с тях. Също така, по отношение на високоскоростните железници, подходът да се свържат големите европейски агломерации е удачен, но големите високоскоростни мрежи трябва да бъдат свързани също и с регионалните ЖП мрежи, защото просто до станциите за високоскоростните железници трябва да има влакове по обикновените мрежи трябва да се помисли как да се адаптират, да се приготвят някои основни елементи от трансевропейските транспортни мрежи в бъдеще. И в, какви са заключенията за финансирането на ЖП проектите? Определено има ограничения за частните финансиране. Има проблеми с пазара, няма интернализиране на външните разходи, по-малко е търсенето. Може също така да се създаде несигурност за инвеститорите, защото политическите приоритети се сменят, а пък инвестициите в ЖП транспорт са дългосрочни, инвеститорите не са сигурни, че съответната политика ще бъде поддържана достатъчно дълго Затова Може би инвестициите ще струват прекалено много. За това не са достатъчни частните финансирания и по тази причина трябва да се търсят альтернативни източници. Единия вариант е да се съчетават различни е, източници на финансиране, национални, частни банки, Европейски съюз. Казах, че в Европейския съюз има ред инструменти и други е, средства. Сложно е, трябва да се е, ползват услугите на специализирани е, консултационни центрове, като Европейската инвестиционна банка или Европейския консултационен е, център за инвестиции. ЖП транспорт е, е постижим само при определени условия на финансиране. Също трябва да се търсят и нови публично-частни партньорства при положение, че съществува инфраструктура, а също така и да се види дали може да се създаде, примерно, Европейски фонд за инвестиции в е, железниците, заедно с други европейски страни, като Швейцария, например. Мисля, че е, по отношение на трансевропейските транспортни коридори се предвиждат някои неща Инвестициите могат да идват от различни места, от таксите, от данъци върху горивото, пътни такси и така нататък. Благодаря много, само че закъсваме с времето. Вие използвахте 15 минути, а вие разбирам говорихте от името на двамата. Добре, значи вземам си думите обратно. Времето ще ни стигне, казва председател. Ние опитахме се да не се сменяме в хода. Добре, чудесно, сега ще чуем Манфред Пипър. Благодаря. Благодаря на авторите. Това е поначало проучване за Комисията по бюджетен контрол по искане на НП, но тук е, можем да научим полезни неща, не само от гледна точка на бюджетния контрол за ефикасността на влаганите средства, а понякога се оказва, че не знаем откъде идват парите и е, инфо, колкото по-малко информация имаме от операторите, толкова по-трудно е да преценим ефективността на вложението. Това бе интересно от гледна точка на бюджетния контрол, но сега от наша гледна точка. За мен полуките са две от този е, доклад, от това проучване. Ако имаме трансгранично финансиране. Обикновено две националните страни не виждат ползите. Когато обаче погледнем по-отгоре на нещата, както вие посочихте примери, тогава се вижда, че европейските пари са отишли съвсем на място. И ако погледнем нещата в по-дълъг период и оценим е, тясната обвързаност между регионите и движението на хора, на стоки, тук за мен е ясно, че можем да инвестираме устойчиво. И за мен също така е ясно, че ЖП транспорта ще си остане дотиран транспорт. Субсидиран транспорт а, като ще бъде доста трудно да привлечем средства от частни източници. Второто, което научих е следното. Винаги, когато успеем да работим не само трансгранично, но и с различни видове транспорт и оператори, се отварят интересни възможности. Примера Дания, Швеция за Ерлсунд според мен е просто прекрасен. Е, е, съвместното субсидиране на сухопътен и ЖП транспорт дава пример за много европейски е, региони, където можем да приложим съвършенно нови подходи и да преценим проектите по съвършенно различен начин. Конкрет, конкретната идея е да не си избира всеки най-вкусните парченца, да не се дават определени отсечки, а да се каже, получавате е, тази отсечка, ако финансирате и е, други проекти. Получаваш право на концесия или право на сухопътно строителство, да строиш магистрали, но ще финансираш и ЖП проект XY. Ако обвържем нещата по този начин, имаме и нови подходи за ЕФСИ е, в агенцията имаме доста затруднения, въпреки че има несъмнено и проекти. Но ако вземем този фонд за стратегически инвестиции, обвържем по-интелигентно частни и общи, обществени пари и мислим по-трансгранично, по-трансинвестиционно, ако предпочитате, можем да намерим ценни полуки от това изследване. В заключение, аз не работя отдавна в тази комисия, и може би за това нещата ме впечатляват толкова, но аз наистина мисля, че това проучване е впечатляващо, не само заради конкретните примери, но заради регионалното значение, структурата на финансиране. Това ни показва как да работим в държавите членки. Несъмнено, проучването е полезно и можем да продължим да работим в този дух. Госпожа Яла Сендър, благодаря господин председателю. Благодаря и на авторите на това интересно проучване, макар че признавам си съм малко объркване. Защото летвата, особено по отношение на някои проекти, се залага много различно в различните примери. Аз съм малко изненадана, че е, определяте първия пример като е, успешен. С Евростат винаги сме имали проблеми не се постига сближаване, казвате вие. Добре, да, финансово ние продължаваме да имаме затруднения, но вие казвате, че става дума за успех, а пък пакетите за ЖП транспорта трябва да бъдат съответно оформени, за да успеем и да постигнем економическа ефективност. Второ, работите предимно, говоряки за пътници, но не за товари. За това не ми стана ясно как стои въпроса при високите скорости коридора Атлантически океан Средиземно море в юго-источна Испания до юго-источна Европа. Това е един от най-старите транспортни коридори. Това не следва да се оценява негативно. И второ, туризма. Един път да, един път не, казвате вие. Е, очевидно туризмът не допринася за климатичните промени, нека си стоят на север, така да се каже. Но едновременно в Южна Испания туризмът намалява и това не е хубаво. Очаквам по-обективна преценка. Прилагате едни и същи критерии, много различно. Но по отношение на Евростат. Вие говорите за енергийна ефективност, която сте е, отчели, говорите за мрежата Атлантически океан, Средиземноморие, но е, не измервате всичко. А за Португалия трябва да ви кажа, че едно португалско е, решение стои в дъното на всичко. Е, португалската народна партия е причина за това. Но сега очакваме промени. Сега фонда за стратегически инвестиции. FC трябва да допълва механизма за свързване на Европа. А, това беше нашето желание сега знаехме си, че ще е трудно, не ни казвайте познати неща, но особено координаторите биха искали да знаят какво правим от тук насатък. Но диагнозата е ясна, макар и противоречива, поради а, различните критерии на юг по проблемите са на лице, защото туризмът е на север. Въобще обяснете ни какви критерии прилагате, за да стигнете до тези. Кристина Майснер Кармандели и Доминик Рекар са на, в списъка за изказване. Сега Гизина Майснер, Благо, първо, благодаря от името на либералите благодаря за проучването. Вие споменахте, че САЩ има опит в дългите отсечки. Сега, разбира се, в САЩ говорим повече за превоз на товари, отколкото за пътници. Вие смятате ли, че при това положение все пак има какво да научим от САЩ, макар че системите ни са съвсем различни? И освен това говорихте за Ерзунд фикс линк. Имаше го много скептични гласове на времето, но ето, че резултатът е добър. Може би е хубаво да имаме едно на ум при бъдещи такива проекти. След това Дрезден, Прага, Будапешта, Атина. Споменахте за проблемите след Будапешта. Какво можем да направим, за да използваме по-ефективно европейските средства и да изградим истински европейски коридори? Трансграничните Трансграничният аспект е много важен сега последното, което ме интересува обаче, средствата от частни източници. При механизма свързване на Европа и ЕФСИ е, търсим частни инвестиции. Вие ни показахте, а, различни схеми за източниците 132. За въобще не става дума за частни източници. Пише other resources, други източници. Има ли тук частни източници, но включва ли се тук, да речем, Швейцария? Те правят много в финансирането на ЖП транспорта, но не с частни, а с държавни средства. Въпросът ми е, ще привлечем ли изобщо частния сектор да финансира ЖП транспорта или, както каза Маркос Пипърт, ще трябва да упражняваме малко натиск. Сега Клаер Мадели. Благодаря, господин председателю. Благодаря за представеното проучване. Искам да попитам следното. С Можете ли да гарантирате, че комисията ще гарантира, че съфинансирането последните две години в европейската ЖП мрежа отговаря за съответните изисквания за съфинансиране, ЕФСИ или за свързване на Европа. Имате ли примери, които показват, е, че се действа в съответствие в тези регламенти. Колегите ще кажат, че пак се захващам с тази тема, но понеже говорим за проекта, да речем Лион Тюрен, е, имаме ли тук изисква съответствие, изпълнение на изискванията за прозрачност и европейски европейските регламенти. Вие говорите също така за високоскорошните маршрути. Вие говорите, че това е успешно за трансграничните връзки. И все пак е ясно, че в класическите регионални и трансгранични връзки е, нещата вървят назад. Те изчезват това означава, че когато се използват такива скоростни отсечки, хората минават на а, автомобилен транспорт със съответното отражение върху екологията и в крайна сметка а, се не се изпълняват и, а, и разпоредбите и предписанията на програмата 2020. Имаме проблем. Сега Доминик. Благодаря, господин председател. Благодаря и за представеното проучване. Мисля, че имаме проблем. Това прозвуча вече тук. Представяте в бюджетния контрол и тук при нас и ние е, изразяваме нашите, нашата загриженост е, по отношение на ЖП транспорта и това, което се прави тук. Искам да попитам следното. Е, за какво, по какво съдите резултатите и ефективността на финансирането на транспорта, особено е, европейското финансиране. Още повече, че става дума за значими суми, още повече в един общ контекст, където ЖП транспорта е в отстъпление повече или по-малко, като се имат предвид и разходите, които са свързани. Говорим за милиарди евро е, така че това може би е, трябва да помислим сериозно, дали то говорим за ефективност на финансирането. И още нещо в анализа на, за европейското финансиране по съответни критерии и така нататък. Ще, защо не се отчита конкурентната способност на регионалния транспорт? Там се взеха едни решения преди няколко години. Аз не зная защо и как бяха взети тези решения. Вие как и какво обяснявате във връзка с, с това? условията за осъществяване на проектите не станаха съвсем ясни. И освен това, финансирането от необществени източници е наистина тема, която впечатлява. И още нещо няма съответно въз, възобновяемост и възвръщаемост за финансирането в ЖП транспорта. Ние чухме няколко изказвания в смисъл, че FC може да замести общественото финансиране което намалява. Освен е, ако използваме ЕФСИ по съответен начин има ли други критерии за възстанов... въз... възвръщаемостта на инвестициите, но освен политическите и а, е, а, е, тези критерии, които чухме? Просто изплаща ли се финансирането в ЖП инфраструктурата? Това е наистина отрешаващо значение. И накрая, което е много важно и тук го чухме и от колегите, е, съществува ли интерес на европейския пазар да се постигнат резултати и ефективност? и защото има различни национални модели, тръгвайки от е, значи, държавен монопол е, до пълна, напълно либерализъм пазар. Е, дали има разлика на реакцията на пазарите в тези случаи. Това е много важно. И съществува ли интерес за изграждане на европейска мрежа? Защото, да, говорим за трансгранични връзкане, връз, свързване, но е, може ли да кажем, че е, ЖП транспорта не дава възможност за изграждане, да речем, на такива дълги мрежи от порядъка на 3000 км. Това са въпроси от решаващо значение за нашето бъдеще, защото ем, вече говорим за раздробеност на пазара, дали е доколко е лошо това, доколко не. Е, трудно е да се намират частни източници на финансиране по този въпрос. Е, така че мисля, че трябва много сериозно да отчетем тези неща, като говорим за бъдещето на този транспорт. Председателят благодаря и аз искам да кажа няколко неща. Посочихте положителни примери. Мостът Ерлесунд, например. Съгласен съм. Там е, нещата стоят по един начин, е, защото обаче свързваме два големи града, а в други случаи пък се свързват такива селски райони или Трансрапида, Берлин, Хамбург. Това щеше да бъде истинска финансова катастрофа, слава Богу, макар и с 10 години го е, усуетиха. Но аз вярно с закъснение, санираха отсечката и сега работи чудесно. Например, след това канала Рейн Майн Дунав трябваше да е източник на големи пари. Той се оказа така най-голямата глупост след Вавилонското стълпотворение и не си заслужава. По какви критерии можем да кажем заслужава си? Например, Виена до Адриатическо море през тунели или през Панонската долина. Е, какво е решение е по-добре? Там нямаме тунели и така нататък. Това е интересно. И е, аз искам да кажа, че на база на опита на Германия през последните години бяха инвестирани в тази инфраструктура 100 милиарда без да имаме увеличение на пасажерите, защото е, там държавата третира като мащаха този транспорт а, или пък да се използват, е, влагат се 10 милиарда, за да се спестят няколко минути, а Берлин-Вроцлав не се финансира, въпреки че там можем наистина да направим економия на време. За да преценим всичко това, трябва да помислим много сериоз, сериозно, за да е, е Европа да се, да се е, обедини. И е, беше съвсем прав. Държавите не се интересуват толкова от трансграничните връзки, но за цяла Европа Европа, това е от огромно значение. И е, това се заслужава да не се правят големи проекти или да се правят тези пакети, за които вие говорихте, или да се търси друго решение, защото това е полезно за Европа. Едно е ясно. Не са финансовите критерии всичко. Европа трябва да се обединява, е, да трябва да съхраним е, климата, за това се нуждаем от е, повече ЖП транспорт. Да, говорим за екстернализация на вътрешните разходи и така нататък, но нека не прилагаме социалистическо планово стопанство в най-лошия му вид. Въпросът е как да успея защото тези проекти, които са доказали своите преимущества в миналото, да бъдат проектирани в бъдещето, а не обратно, защото моето усещане е, че не доброто, а лошото някакси се възприема и се превключва в бъдещето. Имате възможност да отговорите. Благодаря, господин Крамер. Ако позволите, ще отговоря на немски, защото и попитахте на немски. Е, ще тръгна отзад напред и ще се е, опитам да стигна до първите въпроси. Първо, въпроса ви, господин Крамер е, дали регионалния транспорт е подценен. В сравнение с крупните транспортни проекти, високоскоростните, да. защото част от, високи, от високоскоростните проекти са и регионалните транспортни коридори. В миналото това беше подценено, например, коридора Лондон, Париж, Брюксел, Амстердам. Там не се обърна внимание на местния транспорт и така се създадоха сенчести зони между големите градове Лондон, Париж, Брюксел а е, Кент или Паде Кале всъщност нямаха особени преимущества от това, са съответни е, економически отражения. Това първо. Второ, трябва ли да се откажем изцяло от високоскоростните транспортни линии? Категорично не е според мен трябва да обърнем внимание на връзката между големите агломерации и там да използваме ЖП транспорт, ако искаме да опазим въздуха в Европа чист. Трето, кои проекти, защото Штутгарт, гарата 21 с съответните милиарди за финансиране, ако са само толкова, ще, ще викаме ура. Но аз мисля, че тези 10 милиарда ще бъдат сериозно надвижения, иначе можем да направим съответно трансгранични връзки Мюнхен, Залцбург, Виена или въобще между Германия и Австрия. Това е проект, който се обсъжда от десетилетия, но едва преди десетилетия влезе в, Европ... в германското планиране на, на инфраструктурата. Това е на цена още 1 милиард за европейската полза. Деликатна тема. Постоянно се говори за това European Added Value. Въпросът е какво се крие за това. От научна гледна точка е лесно това, което ще получим като допълнителна полза, ако планираме в европейски мащаб, а не на парче на национално ниво или подценяваме трансграничните проекти. Това е европейската полза, която можем да характеризираме по този начин и в което можем да кажем. Освен е, транспорта има и други ползи. Екология, социална интеграция в трансграничните региони и така нататък. Само че ако се отдалечим от финансовата стойност, нещата стават трудни. Тук се иска европейски кораж да посочим допълнителните ползи за околната среда, за интеграцията, въпреки че финансово те нямат конкретно изражение. Освен това, регионалното отражение винаги е дългосрочно. То не се постига за две години след инвестицията. Трябват 15-20 години, може да минат 40 години, докато се види ползата. И това не изисква кораж. Аз съм от а, кастата на а, прогностиците и знам колко е трудно, но понякога трябва много сериозно да се помисли какъв е потенциал, А тук има понякога конкретни отговори. Ако тръгна да строя някакъв високоскоростен проект с нищото, мнобни ползи няма. А в миналото е, високоскоростни линии се строяха, за да свързват агломератите а, а не регионите. Това е по първия а, е, въпрос. Попитахте за ефективността. Економистите постоянно биват питани каква е ползата. Когато говорим за финанси е лесно, но когато тръгнем настрани от рентабилността става трудно. Ефективност е това, което може да се реализира от планираното. Първо, да трябва да се замислим какво искам да постигна с тази инвестиция и след това да мерим, да измерим в каква степен тази инвестиция постига целите си. И във връзка с това трябва да се запитаме, може ли ЖП да постигнат целите от белите книги, защото тук не говорим само за финансови цели, има екологични, социални цели, за социална интеграция и тук ЖП транспорта играе важна роля. Тогава трябва да решим, искаме ли влакове, да или не. Ако кажем да, трябва да помислим как да постигнем това финансово. И един кратък отговор. Няма да стане само с частни инвестиции. Т.е. да се привлича частен капитал не е достатъчно, не го отричам. Да, трябва да използваме всички средства, но това не е достатъчно. Винаги трябва да има държавни гаранции, за да привлечем частния капитал. И тук са рисковете в публично-частните партньорства при тяхното изграждане понякога 15, 20-40% в частни ръце се привлича капитал, който е, се стреми да постигне рентабилност е, чрез измама. Тоест е, за инвеститора в някой случай е много по-важно да вземе пари от държавата, отколкото да постигне целите така че аз пледирам поне 50% от една инвестиция да бъде свързана с частни капитал. В противен случай ще имаме проблема на етичния риск. Тоест, понякога хората, частните инвеститори ще, ще се стремят единствено да получат държавни пари. Това е от мен. Сега господин Шаде, накратко. Първо зададохте въпроса как могат проектите да бъдат приведени в съответствие ПЕПИ 22, например. Може да се говори, например, че е, единия, едната отсечка на юг няма да се използва, да се помисли за съответно развитие и как да се подходи към товарния транспорт, т.е. да помислим за по-сериозно използване на този коридор през Сърбия. Това е първото. И второто, има известна разлика между финансовата рентабилност, което е решаващо за инвеститорите, защото често такава рентабилност има, но е, трябва да се мисли за социалната полза и това е голяма разлика между економическа ефективност и чисто финансовата ефективност. Председателят, благодаря. не чуваме ораторката, не говори в микрофона, поради което няма да можем да ви я преведем. Това е истично коридор на север, коридор на юг туризъм, което е точно обратното, защото ние имаме все по-големи проблеми. Извинявайте, но вашите критерии са погрешни. Това е което аз казвам и искам да чуя вашия коментар. Защо Евростарес е, е успех с над 100%, а пък на юг имаме проблем с туризма, с населението, с всички. Извинявайте, мисля, че не се разбрахме, не сме критикували туризма. Ние взем, използваме еднакви критерии за всички и опорни индикатори за всички проекти. Ние не подхождаме към проектите от север по един начин, отколкото в южните. Ако вземете някои от проектите, ще видите, че там оценката е положителна. Финансов успех, екологичен успех и интеграцията на промишлеността между Дания и Швеция, например и погледнете културния живот, университетите в тези области. Това са критериите. И тук е, така подхождаме и към юж, проектите на юг. В е, Испания се опитаха да решават регионални проблеми с тези хай-спид, високоскоростните влакове. Е, и Испания е световен шампион на високоскоростни отсечки на глава от населението, но те имат пет пъти по-малко пътници, отколкото в ем, Франция и 10 пъти по-малко, отколкото в е, Япония. Но за това и няма финансов успех. Председателят призовава да се изслушвам. Така че моето заключение е, че няма финансов успех. Вие сте съгласна с това. Не чуваме е, ораторката. Е, председателят, съжалявам, не трябва да прекъснем. Бихте могли в двустранен разговор да се уточните. Ние обаче имаме дневен ред и трябва да продължим нататък. Но преди това благодаря на двамата автори и докладчици. Внимателно ще проучим вашето проучване и ще продължим да го използваме нататък. Ganz ist. Ihnen ist es passiert oft, dass... И така, колеги, ако обичате, успокойте духовете. Наистина случва се понякога човек да зададе въпрос и да не получи удовлетворителен отговор или пък да има недоразумение. Става така. А сега преминаваме към пета точка, а именно обмен на мнение с комисията и заинтересовани страни за Юбър. Поканили сме трима експерти, господин Мак Макен, господин Макнилсен и Роберто Парило. Всеки от тях има по 8 минути. Господин Макен, той е шеф на политически отдел за Южна Европа, Близки изтоки, Африка. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, за мен е голямо удоволствие и чест да говоря днес пред вас. В Европа сме от около 5 години, от 5 години и половина съществуваме като Юбер. Имаме, в, имаме представителства в 37 града над, 267 67 страни и ще разширим е, дейността си в още 23 държави. Правим около 3 милиона маршрути на ден. Имаме около 5 милиона хора, които пътуват с нашата платформа. Ние много бързо се разрастваме. Е, много неща научихме през последните няколко години и се получихме от много, много от грешките си. Въпреки това сме доста оптимистични за бъдещето на компанията в Европейския съюз. С голямо удоволствие бих говорил по въпросите за мобилността, за услугите, базирани на новите технологии, как те могат да се развиват в бъдеще. Приветстваме доклада на тази комисия за устойчивото е, за устойчивия транспорт в градовете. В този доклад се казва, че нови начини на транспорт може да използват по-добре съществуващите ресурси. Защо е, тези, този вид услуги не съществуваха по-рано? Просто защото а, е, не съществуваше модернизирано законодателство, което да може да подпомогне развитието на тези услуги, базирани на смартфон технологиите. Ние смятаме, че бъдещето напред ще бъде подкрепено от развитие в законодателството, развитие насочено към иновациите. Uber всъщност е една структура, която се състои от две страни, от шофьорите от и от потребителите. Няма нужда да се резервира специално кола предварително или пък да се обадите специално на а, някакъв а, диспетчер или пък да спирате такси по улиците, нашите услуги са съвсем неформални и лесни и бих казал безопасни, особено в градове, които, в които публичният транспорт не функционира много добре. Ние знаем, че много европейски градове имат чудесни транспортни мрежи, но много често имаме освен това и градове, къде, в които може да наречем а, транспортни пустини. Не бих казал, че Uber накърнява интересите на, на съществуващия бизнес. Поред нас Uber допълва съществуващата бизнес среда. Шоферите са по-добре свързани с хора, които имат нужда от техните услуги. Това е една нова динамика, която дава по-добра мобилност, мобилност благодарение, осъществена благодарение на смартфона. И аз бих казал, че 70% от интелектуалната собственост в тези телефони е европейска. Е, сателитната навигация и други технологии подпомагат именно тези услуги. И тук имам предвид инсталациите от Галилео. Те служат на тези цели. По принцип, тези услуги станаха интересни не само от е, гледна точка на транспорта, но също така и от екологична и бизнес гледна точка. Ние предлагаме нови услуги. Е, говорим за споделяне на на коли, на възможност за придвижване от 70-те години. 50% от от услугите, които се предлагат от Uber са в Сан-Франциско и в момента имаме ситуация, в която една кола се споделя от повече от един човек. Имаме 60 000 маршрута в, на седмица. Това беше само в началото в Сан-Франциско. Какво се случва? Човек може с едно натискане на бутона да получи достъп до работния пазар когато шофьорите решат да работят, те задействат приложението, те го включват и когато не искат да работят, те не са се включили, не, не, не са задействали, не са включили приложението. Тази технология се използва или като на половин работно време от шофьорите или на пълно работно време. 400 000 човека използват тази платформа всеки ден в Штатите. по-малко, за по-малко от 10 часа. И така, е, това, което е всъщност единен пазар за услуги, всъщност се оказва е фрагментиран пазар на услуги. Ето, например, в Обединеното кралство ние работим в 16 града, имаме професионална шоф професионални шофьори, които работят за нас. От около 12 000 са шофьорите само в Париж а 25% от тези хора не работеха преди, преди да започнат да работят за нас и 25, от тези 25%, 40% могат да бъдат ам, <clears throat> характеризирани като дългосрочно безработни. И така, уважаеми дами и господа, аз ще спра до тук. Е, с удоволствие ще ви ще отговоря на вашите въпроси. Ние с удоволствие работим с членовете на тази комисия и на други комисии. Въпросът е, че Европа има нужда да прегърне нови економически възможности, базирани на новите технологии. Благодаря. Благодаря. Благодаря за въведението. А сега господин Нилсън ще има думата. Той е директорът на, на Съюза на транспортните предприятия в Европейския съюз. Благодаря, господин Крамер. Благодаря за вашата покана. Този тема много ни засяга. Ние често идваме тук и говорим по е, теми, които са много важни за нас. Ние представляваме и е, бизнеса, свързан с е, таксиметровите услуги. економията, споделената економия, економика за е, именно концепцията, зад която застават Uber. Според нас обаче, споделената економика е економика, която се споделя без търговски интереси, но това, което прави Uber е натрупване на богатство, печалба и това за нас не е истинска економика на споделянето и това е именно причината, поради която бизнесът е против тези услуги. Тази, този слайд показва, че показва една снимка от летището в Москва. Тук всъщност искам да покажа с този слайд, че трябва да се спазват правилата. Всички трябва да се подчиняват на една правила на справедлива конкуренция. Това е, това е и нашето желание за Uber. Когато едно такси има определен знак, означаващо го като такси, е, то това значи, че тази кола се подчинява на определени правила и това трябва да въжи, независимо дали знакът е физически или виртуален. Ние по същия начин искаме нашите архитекти, нашите доктори и адвокати да се подчиняват на едни и същи правила. Искаме те да са акредитирани от професионална гледна точка. А при Uber имаме шофьори, които не са акредитирани. Ние бихме искали да знаем, че тези хора работят при добри социални условия, че те имат съответното обучение и печелят съответно. За съжаление, в наши очи Uber е просто един диспетчерски център. Това е едно много добро приложение, но е диспетчерски център, който предлага коли. Според нас е, таксита, таксита и улавят е, потребностите на европейските граждани. Ние не сме единствените, които смятат, че всеки, който транспортира хора за печалба, трябва да бъде акредитиран. В 28 страни Uber е забранен. Това не бе споменато, мисля. Във Франция, където вие казахте, че Uber има много операции, да, така е, но това беше до момента, когато до когато а, част от вашия менеджмент бе пратен в затвора и тогава вие започнахте да работите с лицензирани шофьори. А, трябва да се уважават правилата. Ако тировете оперираха като Uber до момента ще имаме, щяхме да имаме огромни на 25 метрови а, тирове и а, в сектора нямаше, ще ще цари абсолютен хаос, но това не е така. Стандартите трябва да се спазват, има декларации за съответните стандарти и ние смятаме, че трябва да има а, стандарти и в областта на заетостта, е, които да засягат и Юбер. Има добри практики, има насоки на европейско равнище и те въжат и за такситата, защото такситата са част от публичния транспорт – е, защото тези хора, шофьорите на таксита, трябва да могат да се справят с плащания с карти, трябва да знаят, че могат да преве... трябва да се знае, че те могат да превозват сигурно хора с увреждания и така нататък. Упер, спомена, че по принцип има има градове, в които, в които оперират, градове, които могат да бъдат окачествени като транспортни пустини, но, до моя, но доколкото зная, Uber е, оперира главно в големите градове, където има добри, публи, добър публичен транспорт. Аз не съм против иновациите. Ние инвестираме много в иновациите. Ние създадохме глобалната мрежа за таксита. Какво е това? Най-напред ние зададохме критериите за качество. Всеки от нас е имал лош опит с таксита. И за това ние решихме, че трябва качеството на таксиметровите услуги да бъде повишено. Затова зададохме тези критерии. След това помислихме за приложенията в такситата. Е, човек може да натисне е, едно копче и да получи връзка с такси. Това не е нищо ново. Е, така че то вече съществува. Това, което ние направихме, а, ние обвързахме всички местни приложения за таксита. Вие виждате а, зеленото отцветената част в, на слайта, Навсякъде там ние оперираме по принцип имаме 350 хиляди таксита в света, които са свързани едно с друго и предлагаме повече от 1,5 милиона маршрути всеки ден. Така че това, което Uber прави, не е нещо ново. Това, което е ново, е, че използва пропуските в законодателството, а това според нас не би трябвало да е позволено. Ние смятаме, че всички граждани, т.е. всички вие, имат правото да получават висококачествени услуги във всички сфери на публичния транспорт, включително и таксиметровите услуги. Това обаче означава, че трябва определените нива на безопасност и сигурност да са осигурени и според нас Uber трябва да се подчинява и на тези стандарти. Това, което виждаме, виждате тук, това са електрични коли. Така че ние в сектора на таксиметровите услуги сме много ангажирани с иновациите и нашата цел е да предложим най-висококачествени услуги. Благодаря. А сега думата е получава Роберто Парило. Благодаря, господин председател, че ми давате възможност. Добър ден на уважаемите депутати. Благодаря, че имаме възможност да се изкажем по тази тема. Европейската федерация на работещите в транспорта присъства в 41 европейски е, страни, свързана с Световната федерация на транспорта. Искам да започна изказването си с едно е, неоспоряемо твърдение. Ние сме за това да се използват новите технологии в услуга на гражданите, на предприятията и на работещата в спазване на съществуващите правила в Европа. И за това Европейската транспортна федерация настоява Европа да използва все по-често новите технологии, за да бъде справедлива конкуренцията и да се бори с незаконните практики в транспорта. Всичко това тръгва от основното спазване на съществуващите правила. Трябва да има възможност за съчетаване на технологията и е, информациите, примерно интелигентните тахографии и други възможности, за да може да се създава и досие за електрическа съвместимост на всеки оператор. Галилео, възможността да се обновяват данните всеки 3 часа, за нас това е основен момент за справедлива конкуренция и борба с измами всяко дружество, всеки предприемач, който иска да извършва професионална дейност, трябва да изпазва едни и същи правила. В Европа съществува регламент за достъпа до пазара на транспорт с токи и с хора. И като социални партньори ние считаме, че в рамките на хармонизирането на европейското законодателство и опростяването му, не следва да се дава достъп на предприятия, които са нерегламентирани. А що се отнася до Uber, не е допустимо те да се появяват на Европа и от самото им начало да не спазват съществуващите правила. Иновациите, по-добрите услуги за гражданите, прозрачността, е, достъпните услуги, е, допълнителни е, на заетост, това са техните лозунги, но всъщност те крият една друга реалност. Да транспортираш хора от точка А до точка Б няма нищо ново. Че се отнема повече време, не се коментира. Че няма прозрачност, не се коментира. Свет, ефтино, е, понякога цените се увеличават четирикратно от днес до утре. Тук е, също така е, и става дума и за фалшиви поръчки. Има изследване, което показва, че в никакъв случай не е толкова изгодна тази услуга. И не става дума само за това, че има измами, а именно, че се предлагат уж истини, за да се оправдае измамата. Може би може да се говори, че сектора на такситата не функционира добре и отговор на този проблем е Uber. Но това са глупости. Все едно, като критикувате Европейския парламент, да кажете не, трябва да го няма, да има нещо друго. Не, когато в един отрасъл има проблем, трябва да се търси възможност да се реши този проблем. Uberpop е забранен в Европа, това е добре, това е първата креч, крачка обаче, само върха на айсберга. Uberhix се о, съществува дълго време. Вече се появяват опити да се направи същото за транспорт на пратки и отново с нарушаване на съществуващото законодателство, с нелоялна конкуренция за законовите е, оператори в Европа. Всички предприемачи, които уважават себе си и които искат да инвестират в една нова дейност, първо е, получават информация за правилата, които трябва да спазват и базират дейността си именно на тях. А Юбър прави обратното прави това, което му харесва и очаква и натиска възможно максимум да се вземат решения, които да отговарят на неговите услов... интереси. Но социалните партньори в транспорта искат да има гаранции за качеството на услугите към клиента, да се спазват работните условия, да има конкурентност на транспортната верига да се спазват социални и данъчни правила и съответното законодателство. Аз лично може да не съм съгласен с определен закон или разпоредба от директива и регламент, мога да се опитвам да я промеря по някакъв начин. Но а, доколкото съответните разпоредби съществуват, аз съм длъжен да ги спазвам. И ние на това настояваме. Ще приключа с един конкретен пример. Едно предприятие, е предоставящо такси в столицата. Всички, ако сте вземали такси е, от Завентем, знаете, че може да попаднете на регламентирано предприятие, е, то е, това предприятие, което обслужва Завентем плаща нас милиони и половина социални осигуровки и е, почти 1 милион е, данък ДДС. Освен това, всеки от работещите си получава нормална заплата, плаща си данъците, участва в социалните осигуровки и извършва потребление. И в момента ние е, имаме осигуровки срещу здраво, е, за здравеопазване, за е, катастрофи. Имаме възможност да плащаме на децата си да следват в университети и живеем в едно европейско общество такова, каквото го познаваме, то е благодарение на системата на преразпределение. А Юбер и други подобни предприятия, които не спазват правилата, искат да унищожат тази система. За това ние трябва да се противопоставим на техните опити с всички законови средства. Благодаря. Ja, vielen Dank. Das waren die drei Vorträge. Благодаря. Това бяха трите доклада. От една страна се казва, че Uber е една много добра система, от друга страна е доста критикувана. А, така че дебатът е много интересен. Има много колеги, които да искат да се изкажат. За съжаление обаче трябва да помоля за една минута изказване от колегите и две минути от страна на координаторите. Трябва да, за съжаление, да ограничим дебата. Господин Ванденкамп, Европейският съюз е, се застъпва за иновациите. Казва се, че ни трябват нови дигитални методи на работа, но когато, е, на работа, но когато се случи нещо подобно, се, започваме да се страхуваме. На второ място, е, економиката на споделянето, споделената економика. Дали това е, дали Uber се движи в този контекст, да или не? Според мен не. Според мен Uber печели по-американски. Въпросът е дали искаме такава ситуация да се възцари в Европа. И на следващо място. Дали Uber предоставя услуга, ако или, или предоставя е, възможност за транспорт. А ако става дума за услуга, то тогава е, това спа, е, Uber попада в компетенциите на а, полския комисар. Ако става дума за транспортен сектор, то тогава ние трябва да се занимаваме с проблема. Сега имам въпрос към господин Макмагейн. Кой се застъпва за Убер. Чуваме прекрасни истории за Убер в такъв смисъл, че а, шофьори, такси шофьори работят в свободното си време за вас. Е, тогава нещата стават доста сложни. И на следващо място, как се справяте с стандартите за качество и за социални, и социалните стандарти. Ние не искаме а, американски условия на труд, как, например, стои въпроса с безопасността, когато стане един инцидент, например, кой носи отговорността? Господин Ертук. Благодаря. Най-напред искам да кажа, че най-накрая преживяваме един дебат, какъвто винаги съм си пожелавал в Европейския парламент, т.е. да има, една, да има истинска конфронтация на мнения, а не просто без, безлично оповестяване на становища. Искам да кажа, че е, предприятието Uber според мен е много интересно и съм много благодарен на, Мак... на господин Макейн от Uber, че е дошъл и че, че е готов да отговори на нашите въпроси. А сега, дали е, става дума тук за споделена економика или не, това според мен не е толкова важно. Важно, по-важно е тук да видим дали тази чудесна идея може да обвържем с това, за което говори господин Апарило. Ако аз, например, смятам, че Uber е нещо добре, добро, и аз смятам, че това е така, и ако мога да говоря като социалист, искам да запитам господин Макен две неща и имам въпрос към господин Нилсен и господин Перил. Господин Макен, е, вие бивате упреквани, че заемате тази сива зона, където няма още законодателство. Как отговаряте на тези упреци? Т.е. че вашите шофьори нямат лицензии, не плащат данъци, нямат здравни осигуровки. Кой носи наистина отговорността при една злополука? Колко плащате на вашите служители е, с колективни трудови договори или работите или как? Всички тези въпроси трябва да намерят своя отговор и за да може предприятието да бъде прието от широката общественост, защото това са все още отворени въпроси. Е, ако обичате, местете се във времето. Сега за екологията е вторият ми въпрос. Има едно изследване за бъдещото за бъдещите работни места в рамките на споделената економика. Тук се привежда примера в Нью Йорк, а именно, че там има поскъпване на цените от 4,8 милиона пътувания през 2013 година на 17 милиона през 2014 година. Как виждате вие развитието на цените? И на последно място, има ли аргументи за традиционните таксиметрови предприятия? Аргументи за това, защо те са по-малко привлекателни за гражданите. Благодаря, господин Павел Теличка. Две минути, ако обичате. Благодаря. Най-напред искам да подчертая, че с интерес очаквам двете изследвания, които са поръчани от генералните дирекции на комисията, където ще получим много задълбочена оценка. Аз презентацията, която чух до момента, според мен тя е доста, доста субективна. Господин Нилсен отправи много сериозни упреци и нещата ми прозвучаха сякаш съм в съда. А аз никога не съм ползвал Uber и рядко ползвам таксита, но смятам, че нещата, които описахте, не отговарят точно на реалността, нещата за Uber. Е, въпрос към господин Маккен. Ясно е, това е нов бизнес. Има пробойни в е, законодателството. Всичкото, с всичко това ще се занимаем. Има въпроси отворени за екологията, за данъците и за социалните аспекти. Моят въпрос е, смятате ли, че вашият бизнес предоставя услуги или пък е, се движите по-скоро в областта на транспорта? И въпрос към другите експерти. Ако решим, че това са услуги, тези услуги дали се препокриват с транспортните услуги или пък целевата група на потребителите е по-различна. Сега говорихте за говорихме за злополуките, за данъците. тези въпроси също ме интересуват. за да не провелича времето, си спирам тук. Благодаря. Вие все пак се местихте в времето, господин госпожа Мей Кюлен. Kansalaiset, uudet asiakkaat, uudet sukupolvet. Новите клиенти, новото поколение, младите хора, те действат напълно различно от нас, по-възрастните. Те искат един различен свят, различна услуга. И е, ние, нашия поглед е, е такъв, че е, сме склонни да искаме забрана за всичко ново, което се появява, вместо да сме готови да вършим това, което новите поколения очакват от нас като европейски депутати ние трябва да изградим една база за нови дейности, за нови оператори. И то а, такава, че да дават възможност и на новите и на старите да действат а, равноправо, да спазват а, за, а, разпоредбите и ако не ги спазват да бъдат санкционирани. Сега въпросът е, е, новите услуги е, имат ли разрешение? Защото в края на кръщата най-много губещите в е, тази област са е, клиентите, ако ние се обърнем срещу новите услуги и няма никакъв смисъл да го правим. В сега има нови услуги, има и хора, които не използват тези нови услуги, но има и хора, които ги търсят. Нещата се променят и ние трябва да сме водещи при тези промени. Всички тези е, е, въпроси за данъчното облагане трябва да се спазват и това е. Каримадели. Merci, monsieur le président. Карима Дали. Благодаря, господин председател. Благодаря за изявленията, че е необходимо да има устойчивост на градската мобилност. Вие говорите за младите, аз лично не се чувствам много възрастна, затова искам да говоря именно за мобилността в бъдещето. Всички сме на едно място, на едно мнение. Юбер не е економика на споделянето. Какво е? Всъщност една платформа, която свързва гражданите. Значи си е една транспортна услуга. Транспортна услуга. Но всъщност тук става дума за една смесица – И в края на кращата, е, господин Юбер, вие предлагате една транспортна услуга, било за частни лица или за стоки, и е, поставяте вашата услуга в е, общите рамки на мобилността. Защо не се представяте като едно ново транспортно предприятие? Това е въпросът ми. И е, така, основната ви черна точка е данъчното облагане. Отделно етиката, конкуренцията и така нататък, за споделящата економика и така нататък. Не можем да е, пренебрегваме въпроса откъде идват вашите печалби и къде отиват. Нека да е ясно какви са е, вашите е, печалби и какви са данъчните, как се облагат те данъчно. После, говорим за нови технологии и тук става дума за данни, които се споделят от, е, е, от, е, от един гражданин на друг, но това споделяне на, на, на данните може да е и предмет на злоупотреба. Може ли да коментирате? И после, ако се върна към темата моето поколение – в, в Uber е като другите. Напълно а, възможно е. А сега, добре, искаме да забраним Uber, защото е паралелна економика. Същото искахме да направим с другите в 1920 година. А, какво всъщност трябва да се прави? Трябва да а, видим как точно да се използва тази технология. Първо, трябва а, да има законодателство, което да дава възможност да се развиват цифровите технологии, но и да се спазват социалните норми. Напълно в състояние сме да създадем една регулаторна рамка, която да отчита тези неща. Благодаря, но прехвърлихте с цяла минута времето. Сега Петър Лундгрен. Това е бруталното е som jag brukar vara. Господин председател, нека да кажа ясно. Това е, е таксиметрова услуга на черно. Стояща извън законовите подобни законови дейности. Вие не знаете кой ви кара, той може, това лице може да няма никакво обучение, не знаете дали изобщо е в състояние да управлява автомобил, нямате представа какви са застраховките. Това не е сериозен бизнес с таксита. И е, вие представлявате Юруп, е, Юбер и ни казвате колко фантастични е, е тази компания. Да, сигурно за хората, които се об... изличат облаги от нея, сигурно е така. Говорите, че е, шофьори безработни получават е, работа, ама как точно е, те могат да правят това в условия на нелоялна конкуренция, естествено. И това трябва да се прекрати. Юбър като бизнес модел представлява всичко, против което заставам аз. Вие сривате цялата законова система на такситата и единствената причина по която правите това е да печелите пари. И се поставя въпроса какво всъщност се случва, ако има катастрофа, ако някой остане усъкътен, къде са застраховките. Откъде да знаем, че колите, които използвате, са безопасни? Как проверявате дали се плащат данъците, дали се спазват законодателството? Това е, са задължения на една сериозна компания. Благодаря. Сега моля една минута за останалите Вернер Кунис. Трудно ще ми е, господин председател, но ще се постарая. По закона за транспорт на лица е необходимо Uber и техните да водачите да имат съответно разрешение за превозване на лица. Имате ли го или това е просто шофьор на лека авто, лек автомобил и някой се вози с него? Второ, технически прегледи, защото за авто, леките автомобили за превоз на пасажери се изисква ежегоден технически преглед по определени изисквания. Това трябва да се има предвид. Е, и съответно водача на такси има нужда от познания по езици, по география, иначе не му дават лиценз. Плащате ли концесия за таксите? В Германия съответно има определени цени за градски транспорт, междуградски транспорт. Имате ли го? Председателят благодаря Люси Ендерс. Благодаря благодаря. Мисля, че тази тема трябва да се обсъжда в много по-големи подробности, защото има още много какво да се каже. Едно от нещата, което не бе казано, е факта, че е, тази система създава трудности за градското управление по отношение на безопасността по пътищата. Не чухме нищо по този въпрос. Също имам няколко въпроса към изказващите се. Да, правата на работещите се е сериозен проблем в е, много места, където действа Юбер в определеното е, Обединеното кралство има всъщност и съдебен процес е, срещу тях. Те плащат под минималните надници. Също за профсъюзите, възможно ли е, може ли да потвърдите, че вие активно насърчавате вашите водачи да се е, включват в профсъюзи. Вие признавате ли съответните профсъюзи? В големите градове се стига до е, точката на насищане. Твърде много са такситата и е необходимо те да се намалят, за да се намалят включително и емисиите, водещи до климатични промени. Благодаря. Благодаря. Следващия е Йозеф Ари. Obrigado, Sr. Presidente. Ehm, eu gostava de dizer ao Sr. Parrilho que no meu país, Portugal. Ако мога да кажа, в моята страна, в Португалия, системата на такситата не е никак ефикасна, нито по отношение на състоянието на колите или на броячите и на е, заплащането. В Португалия има разпоредби за регулиране на цените на такситата, но туристите се оплакват, че те не се спазват. От гледна точка на потребителя мога да кажа, че хората са благодарни на услугата, която предоставя Uber – Разбира се, този сектор трябва да има съответната регламентация, да плаща данъци, да има осигуровки, да има обучение на водачите. Ако се опитваме да спрем Юбер, нищо не можем да направим. Невъзможно е. Режем си клона, на който седим. Благодаря сега Ангела Уто. Е, президенте. Come già hanno anticipato i miei colleghi, chiaramente Uber. Благодаря. В случая с Uber става дума за едно явление, което не може да бъде избягнато. Трябва да има правила. Трябва също така цените да са възможно най-низки. Но това не бива да се случва а, просто ей така на всяка цена. Ако се плащат данъци, не е ясно как ще може да се следи какви е, средства попадат тези хора. После защитата на данните как е, точно кое е, кое е законодателството, което регулира споделянето на тези данни, защото става дума за неописуемо количество данни и въпроса за достъпа за тези данни е много важен. Трябва да е ясно къде отиват те. Благодаря. Сега Стейти Клу. Благодаря. Благодаря на всички изказали се. Очаквам с интерес докладите. Господин Маген, вие първи говорихте и говорихте за споделената економика и от тази случай искам да ви попитам. Вие за какъв се смятате? Е, предлагате цифрова платформа, предлагате транспортни услуги и какво правите по отношение на контрола, е, лицензирането на шофьорите, опазването на личните данни? Е, е, какво смятате по този въпрос и защото вие попадате и в една зона, където няма законодателство. Е, ако говорим за цифрови транспортни услуги, вие също трябва да се съобразите с съдебната практика на, съвет, на Съда на Европейския съюз. Просто искам да, да очертаете е, как, е, как сми, какво мислите по тези въпроси и как смятате да, да действате в бъдеще. И аз, господин председател, ще кажа, и обере факт. На е, им, съдейки по реакцията на потенциалните потребители, е, очевидно става дума за големи и големи числа. Мисля, че ние трябва да направим съответното, за да бъде създадена уредба, която удовлетворява и потребителите. Янс Нилсен. Благодаря, господин председателю. Е, чухме, че Uber работи в 23 европейски държави. което, в което няма нищо лошо. В Швеция Юбер не действа, защото там всички трябва да плащат данъци, но има сходни дейности и услуги. Имахме и случаи, които стигнаха до съда. А, и тук съдът се произнесе, че подобни а, услуги са в разрез, са търговска дейност, която е в разрез с за, за, законовата уредба. В този смисъл Uber няма място в Швеция. При нас подобна дейност предполага плащане на ДДС, плащане на данък върху печалбата и така нататък. Не може да се печелят пари без да се плаща данъци. А освен това Uber не поема отговорност това е в, в общи линии една измама и нищо повече. Благодаря сега Кристина Хуто. Благодаря, господин председател. А, а, Чува се, освен във Франция, че рецептата им решава въпроса е, с безработицата. Тук става въпрос за една очевидно нелоялна конкуренция. Знаете какво положение с шофьорите на таксите във Франция. Те плащат 2000 е, евро лиценз, нещо, което шофьорите на Ибер не правят. И тук е въпросът, трябва ли да регламентираме на но нова, една нова професия. Така че говорите, че Юбер отговаря на потребности на клиентите, да, но дали това е начин за борба с безработицата, дали става дума и за е, така намалено работно време, е, както в Германия. Е, вие говорите за борба с безработицата, има 20% от шофьорите, които са били в, в които са били безработни. И все пак въпроса остават съмнителни. Очевидно нямаме европейска уредба по този въпрос. Съществува опасност от незаконна, нелегална дейност, което се отнася и за данъчните, данъчната страна на нещата, защото очевидно тук не се плащат данъци. Кристин Ребодалон е следващата ораторка. Благодаря. Във Франция, мисля, е, трябва да помислим много сериозно, в Европа трябва да помислим за много сериозна европейска хармонизация и е, аз ще кажа в духа на казаното от новите колеги, че новостите трябва да, да бъдат полезни и да носят преимущества на хората, но е, съответните изисквания и правила, социални, е, данъчни, за безопасност и така нататък, трябва да бъдат спазвани, така че е наложително да потърсим хармонизация по въпроса на заплащането, на социалното и здравното осигуряване, въпроса за, за сигурността, въпроса за техническия контрол. Нуждаем се от хармонизация за лицата и за, за всички превозващи пътници. Не, не сорим ли това, няма да напреднем по този път. Благодаря и за Санвей. Благодаря, господин председателю. Спомням си периода на 50-те години. Тогава рок н дойде в Европа и в общинските съвети се обсъждаше въпроса може ли да се свири рок-н-рол или не. Времето показа, че рок е рол се остана. Аз обичам да се возя на такси, обичам да си говоря с шофьорите. Всички колеги ми се присмиват, когато се оплаквам за качеството на услугите и се ме питат, добре, де, защо не ползваш Uber? Е, само като е, цитат е, през 50-те години в света е, туристите са били 25 милиона, сега са милиарди и половина. Ако искаме да, да вървим в крак с туризма и с а, услугите, а те се увеличават експоненциално а, е, и а, е, тук интернет играе своята роля, не сторим ли това, трябва, не можем да бъдем в крак света, така че и шофьорите на такси да помислят. Михаил Галер, благодаря. Трябва да кажа, че не съм ползвал услугите на Uber от Франкфурт съм и въпреки това си ходя до летището с такси и зная колко малко печели на практика един шофьор на такси, който действа законно и някои от тях ми казват, че някои техни колеги вземат една паушална сума, която е по-изгодна и всъщност работят на черно в рамките на професията си. Защо? Защото за мнозина таксито е скъпа услуга и това отваря място на пазара за Uber. И там, където няма добре развит обществен транспорт, в редица големи европейски градове е така, но в други части на света могат да си представя, че, например, ето, чувам възторжени отзиви за Uber в Йоханесбург такситата, на, е, такситата се вкарат от е, корумпирани хора и така нататък. В Европа нещата са по-други. През 90-те е, години често ходех в Прага и ми казваха не взимай такси, те са много корумпирани. Оказва се, че в някои случаи да, да се возиш, да ползваш Uber е по-ефтино. Явно трябва да се намери решение. Решение, което да остави място за таксите си, но и, и да доведе до изпълняване изискванията към Uber. Но не можем просто да отхвърляме всичко. Госпожа Монтодан, благодаря. Не искам никого да притеснявам, но и тук става дума за търсене и предлагане. И когато услугите не са регламентирани, много неща остават неуредени. Това е дилемата. Трябва да помислим за това, че законодателя трябва да защити преди всичко обществения интерес. А това е първо сигурност, второ данъчна коректност. Трето, равнопоставено третиране на всички. За критериите, а когато говорим за предприятие, това означава определени разходи, плащане на данъци, осигуровки и така нататък. Така че трябва да гарантираме и в други случай да има база за сравнение. Политиката трябва да предложи стимули за територии с по-малко обществени услуги, например, ако съществува необходимост поради недостиг на услуги трябва да се създадат условия за равнопоставено третиране. Въпроса към Uber. Е, какви норми всъщност се прилагат в така наречен шер економи? Председателят, последен аз ще поискам думата. О, виждам, че има още желаещи. Госпожа Яла Сендер, благодаря. първо искам да кажа, че празнината, която запълва Uber, попада под принципа на субсидиарността. Но сега изведнъж субсидиарността се оказва неудобно е, и се говорим за регламентиране. Е, аз разбрах, че единствената полза за потребителите е, че са по-бързи. Но в моя роден град Мадрид има и таксита, с които човек пътува добре. Но искам да попитам представителя на Uber при всяка трансакция вие печелите колко? Какви данъци плащате, на кого ги плащате? Как, какви са взаимоотношенията ви с шофьорите? Каква отговорност имате вие към тях? лицензирани ли са те или не, въобще как е уреден този въпрос. В спортния сектор има всякакви варианти, има и много неща, които трябва да се вземат предвид. Сега за безопасността. Какво става и социалната сигурност? Какво става, ако се разболее един шофьор? И накрая защита на личните данни. Как, как третирате личните данни на потребителите. Председателят, благодаря за мен. Такситата са градски транспорт, аз ги използвам. Но е, знам и колко печелят шофьорите на таксита. Вие имате много по-низки цени, аз не съм ви ползвал. За това е, плащайте е, данъци, обучете шофьорите, гарантирате ли минимална заплата, гарантирате ли а, е, изрядността на таксиметровите апарати, защото това се проверява и при редовните таксита в а, е, а, Хамбург, например, изловиха една такава компания, която показваше пробег, все едно са карали на заден ход. Искам да кажа, за всички има ясни закони. Имаме и задължение за транспорт. Не може шофьорът на такси да ми каже, много е къс курса, не съм съгласен. Изпълнявате ли всички тези изисквания? И ако не, защо? Това е основния въпрос. Разбира се, всичко може да се подобри, но с интерес очаквам отговорите. Ще започнем с господин Перио от Европейската федерация на транспортните работници. Благодаря, господин председателю. Няма да говоря дълго, просто просто искам да обобщя положението. Е, еднакви правила за всички. Е, устойчива конкуренция между фирмите. Проблемът е, че Uber не се съобразява с тези принципа. И това означава, че и в други сектори на економиката не се изпълнява тези изисквания. Uber, да на иновациите, да новите технологии, но ясно е, че има фундаментална разлика между бизнес, търговска дейност и споделената економика сметка. Така че аз мисля, че трябва да се вземат всички необходими мерки, така че което и да било фирма, било Uber, било други да е, да спазват задължително правилата. Проблемите ни са, че стратегията на Uber не е да започне с е, установяване, с запознаване с правилата, дали да говорим а, за това. А иначе или политиката, или а, съдът ще ви наложат тези права. Тук се говори за новости, това е цяла лавина от новости, които все са на ръба на закона. Отговорете ми на един простичък въпрос е, спазвате ли същите правила, както другите фирми? Да или не? И очаквам, очаквам вашия отговор, а ако отговора е не, трябва да се вземат мерки. И то мерки драстични. Председателят благодаря. Сега Михаил Ецен. Благодаря. Ще се опитам да отговоря в максимална степен по въпроса за транспортните услуги Господин Ячук, казахте, че е добра идея, разумен, разумна и концепция. Да, съгласен съм, но нека това става по правилата. А тук правилата не се зачитат и за това предполага реакция. Е, дали трябва въпроса да се реши в съда? Да, защото в медиите и сред политиците и решаващите фактори е, се оказва, че стотиците милиони на Юбер се използват в крупни медийни кампании, за да се гарантира благоприятно обществено мнение. И те, така да се каже, придвижват умовете ви, т.е. манипулират ви, защото с подлозунга нуждаем се от промяна. Действайте в рамките на правилата, пък не сете промяна. Да, добре. Попитахте дали има различни клиенти. Не, едни и същи. Просто таксите предлагат други публични услуги, като транспорт на хора с увреждания в ненаселени не райони, но когато няма градски транспорт или нещо друго, трябва да закарате децата в болница извън големите градове. Какво представлява Uber? Е, е, е, те предлагат транспортни услуги и работят с цел реализация на печалба. Тоест, те са търговско дружество, като всяко, всяко друго. Господин Лундгрен, използвахте е, думи, които не бях чувал отдавна. За мен е ясно, че те не носят отговорност за това, което правят. Е, да просто, ако прочетете вебсайта им, сторете го, това е публично и можете да видите, че те отхвърлят всякаква отговорност, търговска или друга. По-нататък, е, за Португалия говорехте аз казах, аз казах, е, че всички сме се натъквали на некачествени такси, такси услуги. И аз съм стоял на тем и съм си казвал, Господи, не вярвам на очите си, което в, в никакъв случай не, не следва да се толерира. Затова трябва да вдигнем летвата на качеството. Това трябва да гоним всички, да гарантираме все по-добро качество на услугите. Използвайте ЕМТА, например всички, аз имам различни приложения в шофьора си, като в iPhone-а си, като всеки турист и мисля, че можете да използвате. Бихте ли отговорили на въпроса за синдикатите, казва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 евродепутатката. Да, по въпроса за синдикатите, за нас, операторите на такси услуги работят в рамките на закона. Ако поставят изискване да имат споразумение с, с синдикатите, да, те действат в рамките на закона. Не всички го правят, но е така. Но ние тогава действаме съгласно нашето споразумение. Или се опитваме да постигнем по-добри условия. За това ние говорим, че сме социални партньори, че преговаряме, че си сътрудничество с цел да постигнем най-добри условия. Това е от мен. Председателят благодаря, а сега да чуем господин Мак Макен. Благодаря, господин председател. Благодаря и на членовете на комисията за интересните въпроси. Е, господин председател, не знае колко време имаме. Аз около 5 минути, моля, каза председателят. Няма да отговоря на всеки отделен въпрос. Ще обобщя. Записах си всичко, което ме запитахте. Ако обаче пропусна някоя тема, моля, напомнете ми. Най-напред искам да кажа, че съм очарован, че Европейският парламент организира тази среща и ни покани да говорим от наше, време, от наше име, а не се основава на други източници. Ние благодарим за тази покана и винаги ще се отзовем, ако има в бъдеще подобни. Въпросът е не опира само до опер... въпросът опира до всяка начеваща компания, която се опитва да използва иновации и да започне бизнес с тях. Има различни други а, подобни компании, които предлагат подобни услуги, R&B или BlaBlaCar в именно областта, в която ние оперираме. Но тези правила, те са направени за индустриалната сфера. Въпросът е, че тези норми и правила трябва да се обновят, трябва да се адаптират към цифровата ера. Аз признавам, че ние не сме в съда, но бих помолил когато колегите отправят някакви упреци към нас, да се основават на факти, защото не всички неща бяха верни, които бяха казани. Например, е, господин Кон ме попита за платформа или за споделената економ, економика. Ние по-скоро мислим за економика на сътрудничеството. Ние смятаме, че всъщност се движим в областта на платформата, на интернета, инфраструктурата е на лице. Uber е една група от софтуер предприемачи и надграждат на една телекомуникационна инфраструктура. Ние не сме транспортна компания. И мисля, че Европейският съд веднъж за винаги ще вземе решение дали това е някакъв хибрид между транспортна компания и интернетни услуги или едно от двете. Сега, има два вида Uber. Има хора, които работят за нас като професионални шофьори. Те си печелят прехраната така. Ето 26 000 шофьори в Лондон работят, например, по този начин. И те са подчинени на съответните регу... регулативни режими. Но има 90 000 други е, шофьори в Лондон беше вметка от залата. Има 50 хиляди е, хора, които всеки ден използват Uber и то само в Испания, например. Сега, за правилата, вите си режима във Франция, както казаха госпожа Ребо и госпожа Келино. но има ли смисъл хората да се обучават 250 хиляди часа, за да станат шофьори? Сега имаме различни видове в различните държави членки на Uber. Ако става въпрос за е, злополугите, ние имаме една такава политика. Ако човек има шофьорска книжка, било то в Белгия или в, в, в е, Великобритания или друга страна, е, човек като такъв шофьор има определена застраховка. И в такъв случай здравната и застраховка и застраховката в случай на злополука е, за нас е решен. Освен това, всички хора, които печелят по някакъв начин, трябва да бъдат, да трябва да, да плащат данъци, включително и самонайтите лица. Тези хора плащат и е, социални и здравни застраховки. Така че в този смисъл не могат да бъдат отправени, отправени упреци към платформата Uber. Ние абсолютно подлежим на правилата за корпоративно данъчно облагане. Нашето седалище е в Холандия. Сега, по отношение дали ние конкурираме с публичния транспорт – публичния транспорт, ние разглеждаме публичния, т.е. ние се разглеждаме като допълнение към публичния транспорт. В Париж 65% е, от нашите маршрути започват в радиус от 100 метра от е, метростанции. Тоест, ние се опитваме да дадем на нашите потребители избор. Ако искате да използвате публичен транспорт, може. Ако искате да използвате такси, имате свободата. Ако искате да използвате частна кола, съответно също. Ние преследваме целта хората да не пътуват със своите коли, а да, да не използват таксита, а да използват лични коли вместо това. Благодаря. Сега давам думата на комисията за становище. Благодаря. Добре дошли. Благодаря за думата. Искам да започна с нещо положително. Комисията смята, че Економиката на сътрудничеството може да създаде много възможности за Европейския съюз, за бизнеса и е, това го виждаме и в развитието на транспорта, с развитието на нови форми ми на мобилност. Това би било добре за потребителите, е, за повишаването на качеството на услугите. Това ще има положителен ефект върху цените, а също така смятаме, че този вид економика в областта на транспорта ще даде нови възможности за заетост и иновации. Ние смятаме, че тези нови оператори трябва да имат шанс за влизане на националните пазари и трябва да могат да оперират на равна нога с съществуващите оператори. Комисията смята, че е отговорност на държавите членки да да наложат ограничение или да признаят дейността на тези оператори. Но признаваме в същото време, че в някои държави членки има предизвикателства и даже напрежение е, тъй като реакциите от страна на националните власти са разнопосочни и разнолики. Традиционните услуги, бизнесът от традиционните услуги поставят, поставя много въпроси по отношение на данъци, на данъчно облагане, на заетост, на социално осигуряване. Така че има много отворени въпроси. Ние какво правим като комисия? Ние все още се занимаваме с проучване на материята. Нямаме още крайно становище но смятам, че трябва да се съсредоточим върху две, два основни въпроса. Най-напред Европейския съюз трябва да опосредства новите услуги. Новите услуги имат право за развитие на пазара и още нещо. Важно е Европейският, паз... Европейския съюз да, да предостави равнопоставеност за тези нови фирми за развитие. И така, трябва да проучим по-добре пазарите в 28-те държави членки, нормативната база. Така че първата цел на нашето изследване ще е да ни даде по-добра информация на пазара, за пазара в държавите членки. Разбрах от някой от колегите, че има нужда от хармонизация и равнопоставеност и по-добър достъп до професията. Втората инициатива на ниво комисия се развива в контекста на стратегията за единния пазар. Започнахме тази инициатива на 22 октомври. В рамките на тази инициатива ще изработим насоки за тези нови услуги и економиката на сътрудничеството. Ще вземем предвид директивата за услуги, директивата за свобода на установяване, ще вземем предвид и въпросите за заетостта, данъчното облагане, и социалните и здравни аспекти. Също така ще се занимаем и с въпроса за евентуалните законодателни пропуски в настоящото законодателство. Председателят благодаря. Мисля, че това беше интересен дебат с интересни позиции. Дебатът ще продължи естествено. Но като обобщение мога да кажа, ние се застъпваме за конкурентоспособност, но за честна конкурентоспособност, за лоялна, конкур... за лоялна конкуренция и за това смятам, че и комисията е права. Комисията, както разбрахме, няма позиция за момента, но има много отворени въпроси, имаме трансгранични, трансгранични превози и в този смисъл имаме нужда от съгласуваност и хармонизация. Благодаря на експертите, благодаря ви за презентациите и благодаря на колегите за техните изказвания. А сега преминаваме към точка 6 освобождаване от отговорност на агенциите ЕМЗА, ЕРА и АЕСА. Mm-hmm.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 Колеги, нека продължим. Имаме двама докладчици по следващата точка, господин Салине и госпожа Алая Сендър. Давам думата на Масилмиляно Салини от комисията. Mi dispiace, eh, temo che la, la, mia, la mia relazione sia un filino meno interessante della relazione. Благодаря не е чак толкова вълнуващ на доклад, колкото дискусията, която току-що приключи, но ще се опитам максимално кратко да действам, за да ви е интересно. Освобождаване от отговорност 2014 3 милиарда и още един. Разпределението съответно а, съответните раздели, свързани с транспорта. Става дума за 80% за е, е, кредити за поети задължения. За иновации също, за жепле транспорт sugli, sugli stanziamenti di impegno il 2,6 e il 7 stanziamenti di pagamento. Allora, per... I 2,6 като rascodi. Posle pustan постън, na kratko odnosno stanovištata и изпълнението по отношение на задълженията и плащанията е наистина оптимално. По отношение на задълженията имаме 98%, иначе процентите са 92%. Съжаляваме обаче, че имаме висок процент на грешка по въпроса за заетостта, конкурентоспособността 5,6% е, ето грешката свързани с възстановаване на суми, които не са подлежали на финансиране. Тук пред, това предполага много стриктен предварителен контрол. Екс Амте, След това четвъртото, на което искам да се спра, през 2014 не сме взели предвид стойности от 2014 година, но тези е, данни не могат да се игнорират, защото имат сериозна роля за 2016 година, 16 година, където също аз ще изготвям становището по големия въпрос за взаимодействието между плана за регионално развитие и плана Юнкер, както и начина за осигуряване на средства за инструмента свързане на Европа, тук ще кажа, че има много качествени проекти, административно качествени, но които обаче не можем да финансираме. Затова тук искаме да цитираме междуинституционалното споразумение, където се предвижда 10% на гъвкавост с възможност за увеличаване на, бюрет, да, извинявайте, на бюджета за механизма на свързване на Европа. След това ще продължим да следим и изпълняваме проектите, които се съфинансират а, с Европейския съюз по, в сферата на проекта. След това имаме три нови проекта, които трябва да отбележим и нея. Кордис и, транс, и, и, транс, и Европейската транспортна мрежа. Трябва да имаме единна база данни, за да гарантираме така необходимата прозрачност. След това приветстваме създаването на съвместно предприятие Shift to рейл, като се обръща внимание, че тук имаме, а след това за туризма имаме около 11 милиона предвидена сума в бюджетни кредити за поети задължения и близо 6,8 милиарда за плащания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 que las, las eh, tres agencias más la... Сметната палата излиза с становища за трите агенции и Сезар. И е важно да се каже, че нашата комисия е готова да даде освобождаване от отговорност на агенцията за железопътен транспорт 2014 е подписано споразумението, така че не може да се каже, че е, става дума за една напълно автономна агенция. ЕАС, е, е, агенцията за авиационна безопасност, там има конфликт, който за нас е важен и той трябва да бъде решен особено сега с пакета от законодателни предложения за ЖП транспорт, може да се поднови е, правното основание. Е, тук е, трябва да се постигне споразумение и за седалището на агенцията. За Германия става дума. Агенцията за безопасност на въздух, авиационна безопасност всъщност не можа да подпише Европейския съюз с немското правителство решение за това къде да е седалището. През 2011 имаше проблеми с е, професионалното пенсионно е, осигуряване и е за съжаление, ситуацията е не устойчива така. Сметната палата ни казва, че практически ангажиментите на немското правителство не е не съществуват сега. Надяваме се, че с новия законодателен пакет от предложения този въпрос ще се реши и Германия в крайна сметка ще подпише споразумението. Това е от е, ключово значение. Ние е, имаме е, определени задачи, които очакваме тази агенция да изпълнява тя има нужда и от повече персонал, затова е, е, аз е, заслужава да има това споразумение с немското правителство. Агенцията за морска безопасност в някои случаи там са били установени е, много тежки инциденти с загуба на човешки живот. Специално ние искаме да има прозрачност и за това искаме да знаем е, какви са биографиите на ръководещите тези агенции, за да няма е, съмнения за конфликт на интереси. Това е една от препоръките. За прехвърлените средства, които се пренасят в следващата година, комисията се оплака, че в някой, при някои агенции сумите са прекалено големи. Чуваме, че в някои случаи това се получава поради начина по който комисията оповестява достъпа до средствата за следващата година и това причинява закъснение. Но в агенцията за морска безопасност всъщност тези средства имат нещо общо и с така наречените резервни морски съдове. Комисията вероятно може да поясни. Не знам необходимо ли е да се санкционира по този начин агенцията. Тук Сметната палата е открила една така, да се каже, сива зона, свързана с законодателството. Агенцията за железопътен транспорт, там тя ще получи по-разширени правомощи и повече работа. Все още остават ред проблеми там. Имаме се да ги решаваме. Е, трябва да чуем какво се случва с наемането на персонал, договорите им. Все още е проблем да се наберат хора с достатъчно опит и втората основна тема там е политиката за избягване на конфликт на интереси. Трябва да направим така, че да няма никакви съмнения в това отношение. Разбира се, става дума за хора, специалисти, но не можем да оставим нещата в въздуха. Трябва да има известна яснота е, нямаме никакъв проблем с препоръките за повече прозрачност. За Сезар също няма проблеми. И е, се надяваме да има подобрение в финансовите им условия. Единственото, което бихме искали да видим е да се преодолее тази първоначална несигурност по отношение на ръководството на проектите. Може ли комисията да ни поясни какво се случва в това отношение? Оставаме с впечатление, че нещата там са решени всъщност но като виждаме какво коментира Сметната палата, може ли да ни гарантирате, че всичко върви в нормалната посока? Вин Камп. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да бъда максимално кратък. По отношение на НП, предпочитаме да не говорим за цифри, да говорим за постижения. Има си комисия по бюджетен контрол, нека те оценяват, е, гледат цифрите. Ние сме отговорни за транспорта. Нека да помислим по тези проекти. Първо, Цезар. Е, как стои въпроса с ръководството, това, което наричаме deployment manager, какви са последствията от Европейския фонд за стратегически инвестиции, предоставени са повече пари, налага се нова форма на програмиране, може би. И накрая как Цезар ще се разпростре, така да се каже, върху различните ам, региони. Сега, що се отнася до ЕАСА, наистина трябва да се предвидят още хора. В момента задачите са разраснати толкова, че просто хората не смогват. Що се отнася до ера, нека да чуем е, колко километра са се добавили тук кът към мрежата. Говорим за постижения. Сега, благодаря сега Ропер Домени Доминик Рике. Благодаря, господин председателю. Искам да кажа две неща. Първо, чухме от двамата докладчици си да казва, че 18 месеца след началото на проекта Shift Rail не е отбелязан необходимия напредък, което си е истински скандал. Очевидно това не се отнася до доклада за ам, агенциите, но очевидно, че не се получава явно. Има проблем, който изисква комисията и ние да се заемем с него, защото нещата изглеждат наистина сложни. Това не работи. Второ, за агенциите. Е, съвместимостта, която очевидно е на лице, говорим за сваляне на някои определени постове, а що се отнася до ЕАСА, предвид е, предвидения ресурс извън предвидения европейски бюджет са добавени допълнителни средства. И последното, което чухме от общия доклад че за туризма и правомощията на Европейският, Европейската комисия. Очевидно, комисия, туризмът е изключително важен бранш, 11 е, милиарда бюджет в Европейския съюз, това е изключително важно. Така че е, е, да говорим за такива малки средства тук, това е смехотворно. Не можем да говорим за толкова, за такива средства. Мисля, че е изцяло наша отговорност да се занимаем с този въпрос. Държах да го подчертая. Йози Игнасио Фария има думата, на когото, когото прередих неволно, за което се извинявам. Благодаря, господин председателю. Благодаря за изнесените доклади. Наистина сте свършили много добра работа. Хубаво би било да можем да ги обсъдим, обсъдим индивидуално, но това, което мога да направя тук е да дам обща преценка, специално по въпроса за МСА. Искам да кажа, е, че съм правил посещения на място е, и Накратко искам да отбележа, че по въпроса за сигурността от агенцията получаваме и комисията и държавите членки до е, информация, която гарантира правилно решаване на въпроса това е особено важно и тези въпроси са наистина фундаментални за Европейския съюз. Позволете да кажа следното и като казвам това имам предвид нещо съвсем конкретно в Европейската агенция. Проведен, проведен е конкурс. Добре, няма да навлизам в подробности, но изразявам съгласие с констатацията на докладчика. Препоръките трябва да се направят съкръщения, а, но всъщност те са в противоречие с целите, които си поставяме, защото Европейската агенция ЕМСА трябва да бъде по-активна. Тя има особено важна роля по морската безопасност, борбата с нелегалната миграция и опитите да се предотврати каналджийството в Средиземно море. За освобождаването от отговорност аз бих казал, че целите не са постигнати. Сметната палата също има много подробно становище по агенциите, по работата свършена от тях, изпълнените поети задължения. Казаното за ЕМСА обаче се отнася и за всички останали. Това е въпрос, който Европейския парламент не бива да подценява за 2014 година. Председателят благодаря Карима. Дери. Благодаря, господин председателю. Е, комисията по е, транспорт прие различни становища и ние поискахме от Европейската комисия да предостави информация за транспортните проекти, съфинансирани от Европейския Европейската комисия по линия на механизма за свързване на Европа по различни линии на финансиране. Така че по въпроса за Европейската агенция. Ние поискахме от комисията да намалят разходите и бих искала да зная доколко е постигната тази цел в е, интерес на Европейския съюз, за който за ние настоявахме. Благодаря. Следващия оратор е Иштван Онуей. Благодаря, господин председателю. Аз съм докладчик в Сянка на господин Салини. Разбира се, предвиждам да внеса изменения, но за момента само ще, ще започна с благодарност към работата, свършена от господин Салини. Сега, в а, доклада си 2014 година Сметната палата използва друга структура, различна от предходните години. Това се отнася за дейностите мобилност и транспорт. Второ, транспортът сега влиза в глава за етост а, и растеж, което е част от новата структура. И в тук вече сумата, предвидена за транспорт, е чувствително по-ниска, отколкото дяла в хоризонт 2020. Това разминаване трябва да бъде подчертано в нашето становище. Сметната палата разглежда пет частични проекти. В два от случаите са посочени грешки, което трябва да стане в точка трета, защото всъщност се говори за грешка 4,5%, що се отнася до неправомерно изплатените суми. Не става обаче ясно дали има неправомерно изплатени суми и в изследователската част. В, генерал, в годишния отчет на генерална дирекция МУВ не са включени проектите за газ. Това говори, а това се дължи на факта, че първия кръг от търга е приключил през март и първите средства по кредити не са отпуснати, така че това не е за сметка на бюджета за 2014 години. Мисля, че този факт трябва да бъде отразен било в изменение, било в бележка под линия. И трябва да помолим комисията да отбележи това. И накрая любимата ми тема туризъм. Много се радва радвам, че повече средства са отпуснати за пилотните проекти. Повече, но не е достатъчно. Що се отнася до коригирания бюджет, туризмът получава чувствителна сума 11 милиона евро и 6 милиона в а, кредити за плащания. И все пак това не е достатъчно, като имаме предвид каква роля играе туризма в 28-те национални економики на държавите членки. Като докладчик сянка съм за повишаване на тази сума същото си качество моля комисията да помисли за изготвяне на проучване за ефективността на разходите през следващите години. Бих се, бих се чувствал по-спокоен, ако комисията редовно следи тези суми за туризма и ръководи пилотните проекти. Благодаря сега да дадем думата на комисията. Благодаря. Искам най-напред да благодаря на Комисията по транспорт за, вашия, за вашата непрекъсната подкрепа. Най-напред за нивото на грешки в областта на растежа и конкурентоспособност. Трябва да се каже, то тази област покрива не само транспорта, тя включва и други области. Нивото на грешките всъщност е резултат от областта и на изследванията и науката. Там правилата са много-много сложни. Ние разбираме, че нивото на грешки трябва да се намали и за тази цел ще продължим последващите проверки е, и предварителните проверки ще даваме предварително насоки по отношение на финансовите заявления, за да може процента грешки да се намали. Но седмата рамкова програма е много сложна. Там правилата са много е, пространни и сложни и оттам се получават много от грешките. Сега за агенциите. Най-напред въпроса за прозрачността и конфликта на интереси. Комисията винаги е напомняла на централизираните агенции за този проблем. Винаги насочваме вниманието да има управление, да има прозрачност на конфликта на интереси и да се публикуват сивитата на номинираните лица. Ние ще продължим с тази наша инициатива. И в 2016 година а, тези наши насоки ще бъдат записани в писмената процедура. По отношение на назначаването на служители на договори, видяхме, че има проблеми, както това бе забелязано от Сметната палата и от аудиторите на комисията. От 2009 година има обаче нова процедура, която действа и всички индикации сочат, че новите номинации, новите назначения – са много по-добри и се оказва, че контролите действат. Комисията разбира нуждите на агенциите по отношение на Европейската железопътна агенция. Ние работим за увеличаване на персонала. Изчакваме прилагането на железопътния пакет. Така че това при което очакваме увеличаване на персонала от 2018 година за Железопътната агенция. По отношение на Агенцията за авиационна безопасност. Ситуацията е проблематична. Агенцията помоли за допълнителен персонал, който да се финансира от бюджета това финансиране е одобрено, ще има увеличение на персонал от 2016 година. Сега, за смесеното предприятие Сезар, финансовите транзакции са легитимни, но процедурата за номинация на, за е, изпълнителен директор не беше успешна. През януари ще има нова процедура за избор на, из, на изпълнителен директор. В противен, от друга страна всички неща са готови и съвместното предприятие би трябвало да започне да функционира от май месец следващата година. Ние разбираме, че трябва да използваме гъвкавостта, когато става дума за прилагане на проекти. И се опитваме да намерим финансиране на проектите, било то през ЕФ или, чрез ЕФ или чрез ЕФСИ. Провеждаме в момента пилотно изследване за това какви са резултатите от европейския бюджет. Транспортните проекти ще бъдат включени в базата данни. И това би било хубава инициатива да покажем до каква степен финансирането на проекти дава добавена европейска стойност. Председателят искам да помоля само за становището. Съседанието на координаторите ще го отложим за януари, а след това ще продължим нашата работа на английски господин Сали. всичко, което бе казано до момента, отговаря на моето усещане. Е, искам да реагирам само на това, което каза представители на комисията по отношение на гъвкавостта. Ние сме за това. Ние бихме искали повече от проектите да бъдат финансирани чрез ЕФСИ, но ЕФСИ ще трябва да финансира много проекти. Има обаче проекти, някои проекти не могат да бъдат финансирани от ЕФСИ, а именно там където има нужда от повече капитал, например в областта на железопътния транспорт. Пренасочване към железопътния транспорт. Е, виждам, че тази инициатива започва вече да действа. Много се радвам за това. Ще имаме някои въпроси по отношение на тази инициатива. Благодаря, а сега госпожа Йелсендър. Благодаря. Искам и аз да благодаря на комисията, най-вече и на моите колеги за интереса и за техните коментари. Комисията ни информира, че има напредък. За съжаление, някои от <clears throat> отбелязаните области напредват бавно и са закъснени, но се надяваме на по-ясен напредък в бъдеще. Господин Ванден Камп, ние може в тази комисия да излезем само с становище, но така или иначе нашите становища могат да бъдат и ще достигнат бюджетната комисия, т.е. комисията по бюджетен контрол и когато виждаме, че има нередности, наше задължение е да ги, е, да ги оповестим. Председателят Срокът за измененията е 15 януари 2016 година, 15 часа. И така, колеги, ще продължим на английски език. Благодаря на преводачите за трите допълнителни минути. А както казах, с координаторите ще заседаваме през януари. Сега ще чуем докладите за тристранните срещи. Ще продължим при закрити врата.